Mes chers collègues, bonjour! Уважаеми колеги, добър ден! Там в дъното на залата можете да заповядате. Лате тук. Месье Робер Зиле, on va commencer. Започваме. Avant de commencer nos travaux, преди да започнем заседанието, и да разговаряме за пакета за мобилност, искам да поздравя делегация от Европейската федерация за заетите в транспортния отрасъл. Те представляват синдикати на шофьорите на камиони и автобуси от Белгия, Холандия, Румъния, Испания, Обединеното кралство и други държави. Нека им кажем добре дошли в нашата комисия. Nous allons discuter cet après-midi. Този следобед ще говорим за пакета за мобилност. Започваме с първата точка за следобедното заседание, по която ще дам думата на докладчика господин Вим Ван де Камп, след това на господин Бах, който още не е в залата. Той представлява Комисията по заетост. Ще чуем и други колеги, които желаят да вземат думата и разбира се, докладчиците в сянка. Накрая ще се обърна и към комисията. Добър ден, господин Лежуа. Виждам, че вие сте на поста си, както винаги. Докладчикът ще направи и заключенията. И тъй, господин Вин Ван де Камп, заповядайте, имате думата. Благодаря ви, госпожо председател. В много добро настроение съм а, днес след обяд, в отлично настроение даже. Моят доклад относно времената за управление и почивка, преговорите а, вървят а, така както желаем. Още не сме приключили. Няма и нужда да приключваме на този етап. А, Вчера след обяд имахме заседание с докладчиците всяка и докладчиците също, което премина много добре. Разглеждаме досието съвместно с досието за каботажа на господин Исмаил Ертук. И е, заедно с досието на е, колегата Мерия Килонен. Е, защото тези три доклада могат да се разглеждат в цялост като част от документите, които касаят пазара и социалните аспекти. Сега ще започна с лекотоварните превозни средства. Това са си... Е, ние предлагаме в преговорите да се обхванат е, е, всички лекотоварни превозни средства до 2 тона и половина, които извършват трансгранични превози. Имаше предложение те да бъдат оставени за регулиране на страните членки, но мисля, че ще прекалим с субсидиарността. Така че сега са обхванати всички лекотоварни превозни средства до 2 тона и половина. Предвидени са изключения за строителния сектор, за строителната промишленост, защото строителната промишленост ще има проблем, когато става дума за транспорта на кранове, например. А, още едно изключение – за малките а, автобуси, микробусите, чиято основна задача не е да извършват транспорт. Тоест да има редица области, които са изключени от правилата за минимално време на управление и минимални почивка. Също така искаме в Парамбюла да засегнем а, темата за а, товарни автомобили без водач. Техниката бързо се развива. Тази тема е свързана с темата за водачите И още една голяма тема, госпожо председател, колко време може да е на път един водач? Комисията казва три седмици. Тъй като в моята политическа група има много колеги от източна Европа, аз предлагам а, да се предвидят 4 седмици до завръщането у дома. Решение трябва да вземем до утре сутринта. Трябва да решим 3 седмици или 4 седмици като референтен период. Това е пряко свързано с времето за почивка в кабината в превозното средство. Този въпрос много се обсъжда и дискусията е много объркана. Ще се опитам да внеса яснота. Времето за почивка в превозното средство е забранено. Почивката в превозното средство е забранена, съгласно едно решение на Съда на Европейския съюз. Ако обаче водачът желая да прекара почивката си в превозното средство а, на, сигурно, на сигурен и охраняван паркинг, той може да а, прекара две свои почивки в рамките на 24 часа на такъв а, паркинг. Мисля, че по този начин ще се реши голям обществен проблем. В Холандия напрекъснато виждам водачи, които събота и неделя спират на бензиностанциите. или се хранят, ходят до туалетната край автобана, край пътя. Не е реалистично да искаме е човек да отива всеки уикенд е, на хотел. Защото ако всички камиони, които пътуват за Брюксел, е, решат да нощуват в Брюксел, това ще предизвика хаос. За това сме изработили компромиси. Да не се спи е, в кабината, в превозното средство, освен ако това не става на специално предназначен за целта паркинг. Има и проблем с почивката от 45 е, минути, но мисля, че намерихме компромис. Три пъти по 15 минути не може, 30 плюс 15 минути може и а, е, сме предвидели и едно изключение за влакове и фериботи, ако а, товарният автомобил се намира на влак или на ферибот, той може да спи а, в превозното средство. В останалите случаи не е желателно. Наша цел е да направим така, че водачът е, след 3 или 4 седмици да се прибере у дома, т.е. където живее, не да се върне при работодателя. Примерно, ако имаме български шофьор, който работи за датски а, е, а, е, работодател, а, той би трябвало да може да се върне при семейството си или при партньора си а не да отида при работодателя. В Копенхаген би било безсмислено. Искаме също така да предвидим разпоредби за автобусите. Автобусите не могат да бъдат приравнени към а, камионите. Синдиката а, на автобусните шофьори а, жела да има отделни разпоредби за автобусите и това според нас е а, правилно. Сега, интелигентните тахографи. А, Целият въпрос, свързан с каботажите, командироването, времената за почивка и така нататък, всичко това, което договаряме, има смисъл само ако се прилага на практика. Искаме да по поискаме от съвета да бъдат въведени колкото може по-бързо интелигентните тахографи. Моя опит показва, че когато приемем а, а, някакво законодателство, пазарът е, е, ще ни последва. А ако кажем, че тахографите ще бъдат въведени през 2026 или 2028, нищо няма да стане. Затова ние предлагаме е, интелигентните тахографи да бъдат въведени от 1 януари 2020 година. Разбира се, съвета може да промени това, но сега предизвикателството е към съвета. Те да се договорят за някаква дата. Моята цел е съвета да ни чуе и да побърза. Защото в продължение на години се обсъждат някакви теми и аз не смятам, че на 8 юни ще чуем нещо от съвета по този въпрос. Господин Макрон, госпожа Меркел ам, и останалите и въобще всички искат да защитават транспортния сектор и да го разширяват, но нещо трябва да се направи конкретно. Искам да раздрусам съвета, да го накарам нещо да направи защото нищо не се случва, всеки си седи в собствената държава, нищо не е прави, а това не е, е никакъв европейски подход. Затварям скобата. При интелигентните тахографи искаме да предвидим общи правила при преминаване през граница, техниката го позволява. А утре, госпожо председател, заедно с Исмайл Ертук и Мария Килонен, мисля, че а, а, сме свършили обща работа за приложението на трите досията. Искам да благодаря на секретарията, да благодаря на двамата колеги за това, че написаха всичко, за което говорихме за да стане ясно по какъв начин искаме да защитим социалните права на работещите в сектора защото става дума не само за економически аспект, но и за социална закрила. Това е обща цел, както на Обеднената левица, така и на НП. Събират се данни за целта си сътрудничим с националните органи. Те предоставят данните. Не искаме да строим небостъргач, в който да се събират данните и да се грижа за тяхната защита смятаме да се възползваме от вече събрани данни. Ще спра до тук. Мисля, че достатъчно обясних моето досие. Това е положението към настоящия момент. Не знам, публикувано ли е вече? Не. Ще се договорим кога ще се гласува. Сигурно ще поискам думата още веднъж. Благодаря. Благодаря ви, господин Вин Ван де Камп. Много теми имаме. за това се обръщам към докладчиците в сянка. Много съжалявам, но няма да разполагате с по 15-20 минути, както докладчика. Ще бъда строга. Госпожо Демонте. Благодаря, госпожо председател. Най-напред искам да благодаря на докладчик Вим Ван Декам за работата по компромисите и за работата по социалните въпроси. Благодаря на асистентите, служителите и съветниците за работата им през тези месеци. Ние постигнахме сближаване на позициите след разговорите. Вярно е, че все още има въпроси за доуточняване, но утре имаме още едно заседание на докладчиците в Сянка и се надявам, че ще постигнем положително, положителни резултати. Сега по компромисите. Аз съм сега за тахографите до 3,5 5 тона за превозни средства в държава членка, като се дава възможност на страната да прилага по-строгото правило от 2,4 тона. Аз съм за това да се запазя 2,4 тона е, като изключение за транспорт между две или три държави членки. Аз съм и за освобождаване на сектора строителство, като тогава, когато транспортът с основна, основна дейност на, на водача е нещо, което трябва да се разгледа. Що се отнася до почивката в кабината? Чувствителен въпрос. Има различия между групите и също така и вътре в делегациите. Сега за седмичната почивка това трябва да е свързано с, с, пауз, с седмичните паузи, но те трябва да бъдат у дома. И у дома означава там, където е местоживееното, за да може шофьорът да бъде със семейството си и не трябва да се прекарва в кабината трябва да се намери компромис по отношение на връщането у дома и кога трябва да стане това. Също така изискването за по-далечените региони тогава, когато камионът е на ферибот или на влак. Там има повече гъвкавост, интелигентният тахограф е необходимо те да се, да се извърши ремонта максимално бързо и да имаме по-строги изисквания с регистрация на текущото местоположение на шофьора. Е, днес разполагаме с техни... с други технически възможности за установяване на местоположението тахографът е, трябва да фиксира момента, в който се пресича границата. Сега за превоза на хора и аз съм съгласна. Двата сектора трябва да бъдат разделни. Изискванията са различни и те предполагат и различно прилагане на гъвкавостта и може би е необходимо разпоредбите да бъдат различни. Благодаря още един път на докладчика и на колегите за доброто сътрудничество. Вярвам, че утре ще можем да постигнем съгласие. Господин Роберт Зиле, благодаря Карима и аз искам да благодаря на Вим за свършената работа. Благодаря и на другите двама докладчици. Както казахте, това е общо досие. Това не означава, че между нас има съгласие по всичко. От гледна точка на ЕКРЕЗ и минималните изискванията за максималния период за управление за седмица. От 500 изменения докладчикът формулира с около 17. Аз бих казал за включването на леките автомобили. Ние сме против. Понякога вместо камионите пътуват по-леки превозни средства, за да се избегнат изискванията за тахографи, но нека да помислим за тежестта, която ще бъде наложена на малките и средни предприятия. По-нататък връщането у дома Искам да ви да благодаря на Вим за усилията да се намери отговор на този въпрос. Нямаме дефиниция на това понятие. А, сега, ако време за почивка а, по избор на шофьора, това може да бъде навсякъде. Е, по, по съветско време се казваше моят адрес е Съветският съюз. Вима вашият пример с българският шофьор. Казвате, че ние не можем да не държим а, българският шофьор да не може да се присъедини към семейството си, но може би семейството на българския шофьор се е преместило в Испания или някъде другаде. и вие налагате значителни разходи за работодателя в е, Копенхаген, за да изпрати българския шофьор у дома. Кой ако този човек е, ако човекът стане безработен, кой ще се интересува от него? Така че нека като политици да сме наясно с това, което бихме искали да постигнем. И имаме нужда от повече гъвкавост. Шофьорите трябва да информират работодателя къде ще прекарат своята задължителна почивка. Това трябва да е достатъчно, без да се изисква той да прекара почивката си в регистрираното си местоживене. Вие говорите за това, че намаленото време за почивка не трябва да се прекарва в кабината. Е, с вашият компромис вие се позовавате на решението на Европейския съд, но по малко по-различен начин. Ние трябва да насърчим самосертифицирането на специалните а, защитени зони за паркиране. Последните два въпроси са натрупаното време две седмици сега, т.е. сегашното правило от периферни, от гледна точка на периферните страни 4 седмици и по отношение на въвеждането на интелигентните тахографи бихме искали това да стане много бързо. Може би някои фирми ще трябва два пъти да заместват тахографите. Благодаря, госпожо Билбао, имате думата. Благодаря, госпожо председател. На първо място искам да се извиня от името на колегата Мейснер, която е докладчик по това предложение, но в момента има най-различни проблеми, няма как да присъства и затова ми е дала нейния документ. По отношение на леките превозни средства и тяхното включване в обхвата, тя съветва повече бдителност и предпазливост, защото трябва да се мисли за отражението върху международния транспорт може би превозните средства по 3,5 тона трябва да са оборудвани с интелигентни тахографи. Но тя има и въпрос към докладчика как можем да контролираме превозните средства в това дали са пресекли границата или не. Почивката в кабината също се засяга от докладчика в сянка. Проблемът е, че инфраструктурата, която се предлага, няма да бъде готова до одобряването и влизането в сила на регламента. Следователно трябва да се предвиди преходен период и тук да се включи и намаленото седмично време за почивка. Иначе тя подкрепя интелигентния тахограф, както и датите, които са определени за тахографа. Говори също така за необходимостта да бъдем амбициозни в разговорите си със съвета, но да бъдем и реалисти – и да си зададем въпроса кога ще бъдат готови тези тахографи второ поколение. По отношение на автобусите и автокарите, знаем, че се въвеждат специфични правила за автокарите. Трябва да се помисли за връзката с нормите за камионите. След това тя подкрепя предвижданото за тези превозни средства, които се използват за строителството или за извършване на почтенски услуги. Те не винаги пътуват на дълги разстояния и не винаги имат нужда да бъдат оборудвани с тахограф. Благодаря ви. Много ви благодаря, госпожо Билбао. Господин Кистелор, заповядайте. That's very kind of you. Thank you. Um... Благодаря ви. Исках да благодаря и аз на господин Ван де Камп. Благодаря и на останалите докладчици в Сянка, работили по доклада. Изключително важно е да защитим социалните норми на професията, да се грижим не само за безопасността на водачите и техните пътници, но и безопасността на останалите ползващи пътищата. В 6 часа, заедно с господин Бах и госпожа Андерсън, ще проведем кръгла маса в тази сграда за времето за почивка на водачите. Така че ви каня всички, заповядайте. Ще има и хора от синдикатите, ще има и хора, които всъщност са водачи на превозни средства, така че очаквам с нетърпение тази среща. Имахме разговорите на докладчиците в сянка, компромисите все още не са окончателни. На този етап зелените са категорично против промяната на референтния период от 2 на 4 седмици. Иначе се радваме, че максималното време за управление на превозното средство не е променено. Не можем да очакваме водачите да прекарат увеличеното време за седмична почивка в превозното средство и да спят там. Би трябвало работодателите да предложат настаняване в хотели или нещо подобно, така че водачът наистина да си е отпочинал преди началото на работната седмица. Приветстваме предвижданото увеличение на защитените зони за паркиране, но според нас това не може да замени необходимостта на шофьора да прекара времето за седмична почивка извън превозното средство. Много често се говори за гъвкавост при тази преработка, но ние не трябва да дестабилизираме работните условия на водачите – като говорим за тези времена за седмична и дневна почивка, на пръв поглед като че ли те дават на водачите повече възможности, но трябва много да се внимава, защото не става дума само за норми, които да гарантират повече почивка. Всъщност водачите ще бъдат под натиск да увеличат до максимум времето за шофиране и това ще бъде във вреда на безопасността и на тях и на останалите по пътищата. Накрая много се радвам, че лекотоварните търговски превозни средства, както и лекотоварните автомобили ще бъдат включени. Бихме искали обаче намаление на броя изключения, които се предлагат. Например, шофьорите на автобуси на къси и дълги разстояния имат много специфична работа. Те отговарят до бройката 53 пътника. Следователно е много важно те да не са преуморени, тъй като преумората на водача е една от водещите причини за пътни происшествия. Мисля, че резултатът от това законодателно предложение наистина е резултат на живот и смърт. Знаем как вървят преговорите до тук, но все пак ние запазваме своята надежда и ще се опитаме да стигнем до компромис. Благодаря, господин Тейлър, госпожо Келонен. Thanks, Madam Chair. Dear colleagues. Благодаря, госпожо председател. Дами и господа, драги гости, най-напред искам да благодаря на господин Ван де Камп за много открития диалог, който водихме между докладчиците в Сянка. Благодаря и на останалите докладчици в Сянка. Срещани бяха много ползотворни. Положихме усилия да намерим решения на повечето проблеми. За нас проблемът с шофьорите е свързан с това условията им за труд да са добри, да имат възможността да се върнат, да се връщат у дома или някъде другаде, ако не искат точно у дома да отидат. Освен това, проведахме дискусии за безопасността на транспорта и за това как да се осъществява интелигентното приложение. А също така, как да направим така, че в системата бюрократичната тежест да е минимална. Но и от гледна точка на водачите, какво е необходимо да има в превозното средство – има ли нужда от документация и какво, от каква документация ще има нужда? Леките търговски превозни средства са сериозен въпрос. Мисля, че сме близко до намирането на решение – и също така случаите, в които основната професионална дейност на водача не е шофиране, а нещо друго. Вим знае, че ние се опитахме да повдигнем въпроса за предложение направено от Комисията по околна среда, а именно да се включат леките търговски превозни средства, когато се използват за превоз на стоки, освен ако не се използват само за шофьора или за фирмата или ако управлението не е основната професионална дейност на водача. Знам, че парламентът обича всеки път да определя срокове. Ние сме предвидили 12 часа в доклада за почивка и управление с дефиниция за шофирането и основната дейност, трябва да кажа, че аз съм професионален водач и аз карам по 12 часа на седмица поради дългите разстояния в Финландия – има обаче страни, в е, които ситуацията е по-различна, където разстоянията са по-кратки. Разбира се, завръщането у дома. Е, драги Вим, ние ще продължим да преговаряме. Някои хора искат това да бъде 4 седмици, други 3. Ние пък може да поискаме 2 седмици. Интелигентните тахографии са труден въпрос. Също така и е във връзка с автобусите. Парламентът знам, че настояват, че операторите трябва да разработят нови тахографи, а не старите тахографи, които се използват за всички предприятия. И аз действително се надявам, че комисията и комисарят ще предвидят ускорена процедура за интелигентните тахографии. Човекът стигна до Луната, а ние казваме, че не можем да работим с интелигентни тахографии. Ще престана, за да не ме убие председателката. Благодаря. Госпожо Арнолто, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Трябва да признаем, господин председател, че свършихте огромна работа за постигане на компромиси, за стрикно ограничаване на времето за управление, но за като понякога стават твърде гъвкави. Проблемите обаче не са решени. Трудно е да се намери компромис, когато а, гледищата са толкова разнопосочни. Не само, раз, имаме различия не само между политическите групи, но и между държавите членки. Аз лично съжалявам, че някои компромиси не осигуряват по-голяма защита на условията на труд на шофьорите. Искам да, по... да се обърна към някои от вас, които отказват да се определи ограничение върху времето на управление, въпреки че това е свързано с конкурентно предимство. Смятате ли, бихте ли искали вашите деца или внуци да станат шофьори, да работят в, при тези условия да се връщат от дома си веднъж в месеца? Дори не говори за заплащането. Ако отговорът на този въпрос е отрицателен ако не, и ако не искате да промените нищо, е очевидно, че вас ви интересува не общия интерес, а държите на частен интерес, господин Бах. Вие сте докладчик. Благодаря, Карима. Искам веднага да благодаря за това, че ми давате думата, за да ви представя становището на комисията по заедостта. Ние сме компетентни по въпроси от това досие. Много добре работихме с докладчика господин Ванден Камп и с другите докладчици. Искам да се съсредоточа върху 3-4 неща. Ние се произнесахме срещу по-нататъчна гъвкавост, тъй като смятаме, че настоящите правила трябва да останат в сила. Проблемите не идват от правилата, а от липсващите проверки и неподходящите санкции. Второ, което е много важно за нас, е включването на лекотоварните автомобили под 3 тона и половина в приложното поле на регламента. Това означава за бъдеще, че ще се подобрят условията за труд на водачите и второ, че няма да пострада безопасността по пътищата, както е в момента. Трето, решението на Съда на Европейския съюз потвърди че трябва да продължи да бъде в сила забраната за прекарване на почивката превозното средство. Според нас водачите трябва да могат да се върнат след три седмици у дома или да прекарат почивката си на друго място по техен избор. Е, последно, въвеждането на тахографите. Мисля, че колегите ясно вече заявиха, че предвидения период до 2032 година е неприемлив. Не разбираме защо преходният период трябва да бъде толкова дълъг. Едно, по две минути. Благодаря и сега по две минути всеки. Две минути за изказване. Надявам се всеки да се съобрази. Заповядайте. Благодаря Вим за чудесните предложения за компромис. За мен са много важни изключенията. Трябва да се възползваме сега от шанса за да спестим на малките и средни предприятия, чието водачи не са професионални шофьори, да не бъдат натоварени с допълнителни бюрократични тежести. Аз съм за намаляване на теглото от 3,5 на 2,8 или ако щете на 2,4 е, тона. Важното е, е малките и средни предприятия да могат да се възползват от ограничението по член 4. Е, ние предлагаме да увеличим разстоянието до предприятието на 150 км, т.е. разстояние, което може да бъде взето за един час аз имам проблем, ще имам проблем, ако трябва да обясня на един градинар, защо за неговия лекотоварен автомобил 2,8 тона трябва да купува тахограф, е, за да измине 50 км и да засади растенията си няма е, да направим на никого услуга, ако създадем ново законодателство, за лекотоварни, което да включва лекотоварни автомобили от 3,5 тона, които да пътуват в радиус от 50 км. Тук не става дума само за професионалните шофьори. Нека да ем, увеличим разстоянието на 150 км или на 200, ако инфраструктурата е изключително добра. Господин Рике има думата. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. На първо място е хубаво наистина, че се включват лекотоварните търговски превозни средства, но както вече се каза, има неща, които и аз не разбирам. Например, може да трябва да имате тахографа, всъщност да се придвижвате на къси разстояния за съвсем малка по обем дейност. Това няма никакъв а, смисъл. Така че изключенията не могат да бъдат тематични или възоснова на километрите. След това интелигентните тахографи. Всички казват, че те биха били прекрасни, но някой трябва да контролира. Трябва да знаем точно какво се прави и да се определи дата, но тя да не е 2020 година. И още нещо, което много ме е притеснява. Този регламент е по естеството си социален. Ние искаме да има напредък в социалната област, но виждам, че на практика времето за работа се увеличило. Имаме решението на Европейския съд, то е за времето в кабина, но то не определя времето за работа. На трето място може също така да се почива и в кабината, но това не се смята за време за работа. Може да имаме и български шофьори, които наистина живеят в Испания. Както и аз, когато работя, не съм закрепен само на едно място, така че това трябва да се разгледа но аз се притеснявам от това, че този регламент е социален, а всъщност той представлява едно отстъпление. Благодаря. И сега се обръщам към госпожа Лукашевска. Заповядайте. Благодаря ви, госпожо председател. На първо място бих искала да се спра на определението, което влиза в компромиса. Имаме чувството, че става дума за едно странно понятие. Като казваме компромис, компромисът би трябвало да бъде приемлив за всички, които преговарят. И само когато всички се съгласят, можем да кажем, че има компромис. Но в противен случай не може да се говори, че има компромис. А по самия доклад на господин Ван де Камп, много се радвам, трябва да кажа, че самият докладчик беше готов да изслуша всички предложения, всички идеи, той беше готов да вникне в изразените проблеми. Всички, които познават отрасъла, знаят, че е необходимо да има система за сертифициране и за съответствие, да се изградят всички тези елементи. Затова трябват и пари, и време. ВИМ разглежда възможността за почивка не само в хотелите, Имаме и нови камиони и техните кабини често са много подобрени. Е, те включват е, почти самостоятелна зала с е, стая, извинете, с телевизор. Следователно би трябвало да може да се нощува и в автомобила, защото възможностите за това ще бъдат налични в бъдеще. А за тахографите исках да попитам Европейската комисия дали ако разполагахме с тези интелигентни тахографи по-настоящем, щяхме да сме решили проблемите в транспорта, транспорта, каботажа, командированите работници? Ще знаем ли кои са предприятията? И възможно ли е 2018 година новите автомобили вече да са оборудвани с тези нови тахографи? Ако желаем 2020 година тахографите да се прилагат само спрямо камионите, това е едно, но има идея с тях да се оборудват всички превозни средства на 3,5 тона. Не бива да забравяме обаче, че това са много високи разходи. Говорим за около 1000 евро. Толкова струва инсталирането на тахограф от нов тип. И не всички разбират защо е необходимо да се правят тези допълнителни разходи от 1000 евро. Ако говорите толкова дълго, ще бъда много строга и ще ви прекъсвам. Господин Дели. Um, actually, I will start with... Благодаря най-напред ще започна с благодарности към кабинета на господин Ван Декамп. Там се отнасят към всички по много открит и прозрачен начин, подход, който много ми харесва. Ще повторя два момента. Съгласни сме с четирите седмици за връщане от дома, но според мен трябва да удължим периода на шофиране 180 часа. Вторият въпрос е свързан с местата за паркиране и преходния период. Липс... Липсват такива места за паркиране. Трябва да е, осигурим възможности на... трябва да осигурим възможност за адаптация на всички органи, които имат отношение към изграждането на подобни е, зони за паркиране. Е, мерките, които предвиждат наказване на шофьорите за това, че спят в кабините, е неудачно. Вчера ми се оплакаха шофьори, които са били глобени за това, че са спали в кабината във Франция и Белгия, макар че не са спали вътре в кабината. Това вече не е свобода на предоставяне на услуги. И имаме нужда от правна сигурност и имаме нужда от правила, с които могат да бъдат спазвани, така че нека комисията да използва правомощията си, за да осигури а, мерки а, за а, предсказуемост. Имаме нужда от реалистични и ясни решения и се надявам, че в крайна сметка ще ги постигнем. Или поне преди 4 юни. Благодаря, господин Дели. Госпожа Грасуатър, заповядайте. Благодаря. Става дума за такива решения, които могат да се приложат на практика. Да, само че целта на нова, новите разпоредби е да се подобрят условията на труд, да се подобри също така и безопасността на движение по пътещата. Освен това искаме справедлива конкуренция между операторите от всички държави членки. Това са нашите цели. И следователно трябва да предприемем съответните стъпки стъпки. Думата гъвкавост на работното време звучи много добре, но обикновенно става за сметка на работното време, условията на труд е, на е, водачите и безопасността по пътищата. Не бива да губим е, този фокус. За мен е малко странно, че през 2018 година ни е много трудно да поставим на автомобилите интелигентно интелигентни тахографи. Според мен не се изисква кой знае какви технически умения за да се направи. Няма как да се извършват проверките, ако няма такива тахографи. Трябва да създадем съответните предпоставки, ако искаме нещо да се промени. Малко по-важно за мен е периода на нощуване в кабинета. Според мен не трябва да се допуска прекарването на дълго време в кабините. Това за мен е нечовешко и се създава едно съсловие номади в Европа. Европа по този начин. Трябва да се погрижим за това водачите да могат да се починат добре при възможно най-добрите условия, каквито не предлагат кабините на превозните средства. Следователно, трябва да предвидим места за спане с съответните санитарни условия. Наша цел е да поставим водачите в центъра, за тях да създадем добри условия и нека заради това да намерим добри компромиси. Благодаря. Благодаря. Господин Корумбашев. Госпожо председател, а, преди всичко бих искал да попитам кои компромисни изменения обсъждаме днес, тъй като разбрах, че ние обсъждаме компромисни изменения, които ще бъдат приети утре сутринта. Това безспорно е, е така. Аз не съм запознат с компромисните изменения, на мен не са ми предоставени и за мен е иновативен подход да се обсъжда нещо, което още предстои да бъде прието. Ето, например, Коментира се дали да бъдат три или четири седмици. Мои колеги споменават за две седмици, аз мога да кажа 6 или 12 седмици. Хубаво е компромисните изменения, които обсъждаме, действително да бъдат предоставени на членовете на парламента, за да могат действително да има обсъждане на тези компромисни изменения. А, бих искал да благодаря на господин Ван де Кампи и да го поздравя за неговото хубаво настроение. От друга страна да му кажа, че настроението в моята страна е точно на обратния полюс. Утре и други ден господин Макрон и госпожа Меркел ще бъдат в София и те ще могат да видят една от най-големите демонстрации на собственици, както на камиони, между другото и на автобуси в София. Аз искам да му благодаря и за неговата загриженост за здравината на семейството на българския шофьор, тъй като той иска точно и специално да се прибира у дома си. Това е една загриженост, която по принцип само църквата до сега си е позволявала спрямо българското семейство, но предполагам, че така неговата, неговата популярност в България ще бъде увеличена многократно и бих го призовал да се кандидатира за евродепутат от България в следващия парламент, защото ще има подкрепата на много шофьорски семейства. Даже ви предлагам, запишете направо в директивата до колко часа трябва да се прибере в къщи. И второто нещо е добре, че не карате и превозното средство и то да трябва да се прибере в къщи, защото не мога да разбера по какво точно ще изпита носталгия. Бих искал и да помоля докладчиците също да бъдат коректни, когато споменават техните политически групи, да споменат че дали отразяват мнението на тяхната политическа група или на просто на държавата, от която те са избрани. Благодаря ви. Благодаря. Преди да дам думата на господин Ертук, тук имаме гости от института Робер Шуман. Добре дошли в Комисията по транспорт на Европейския парламент. Аплодисменти за тях. Последният, който има думата е господин Ертук за две минути. Благодаря ви. Благодаря на колегата Ванденкамп за предложението. Да, наистина е трудно. Защото трите досиета са свързани и, и в тях става дума за различни интереси. Има държави, които се намират с централно разположени в Европейския съюз, има и такива, които са по периферията и това създава проблеми, когато искаме да създадем единни правила. Колегата Корумбашев има пълно право, когато казва, че не е ясно а, от чие име говорим, от свое име, от името на страната членка, на политическата група и така нататък. А, в много случаи изобщо а, не е ясно а, в чия полза се изказваме. А, Политическата група на социалистите и демократите има мнозинство за това, че е, редовното време за почивка в никакъв случай, при никакви обстоятелства не трябва да бъде прекарвано в кабината на камиона. Ние сме на едно мнение и по въпроса, че водачите трябва да се връщат у дома и, и да прекарват там почивката си в социалната си среда. След колко седмици ще стане това, са 3-4 или повече, обект на политическа дискусия и няма да крия, че в моята политическа група мненията са различни от 2 до 8 седмици. Факт е, че Мнозинството от групата на, социалистичес... Е, групата на социалистите и демократите е за срок между 2 и 3 седмици. Аз лично смятам, че ако управлявам, ако шофирам от понеделник до събота, след което имам съкратено време за почивка, след което пак карам от понеделник до петък, Редовното време е за почивка през седмицата и неползваната почивка от 3 дена и половина, това време трябва да се събере и да се прекара у, у дома. Казвам го съвсем ясно, защото никой от нас няма да може да бъде задържан, да не се прибере. Представете си в четвъртък, след като свърши Страсбургската седмица, да ни задържат и да не се приберем у нас. Напротив, ние бързаме да се приберем. По същия начин стои въпроса и при водачите. Когато те са на път в продължение на 11 дни, те трябва да могат да се приберат у дома. Тези 11 дни зад волана трябва да, да могат да се приберат. И когато държавите по периферията казват при нас положението е друго, да, друго е. Но а, в противен случай изпадаме в ситуацията на номадство. Не можем да легализираме номадството с европейско законодателство. И последно, Видяхме какъв беше резултат от гласуването в комисията по заедостта. Позиция много близка до синдикантите. С нея трябва да се мерим. Затова апелирам към всички е, да действат разумно и пропорционално. Продължаваме дебата. Господин Ван де Камп, накрая ще ви дам думата, но искам да чуем и комисията. Господин Лежуа, заповядайте, особено по времето на почивка. Благодаря ви, госпожо председател. Първо искам да приветствам докладчика за извършената работа до тук. Е, смятаме, че докладът е много амбициозен. Той наистина има за цел подобряване на изпълнението на законодателството и се предлагат и инициативи в цифровата област, нещо, което приветстваме. Господин Ван де Камп е много разумен. Мисля, че и предлаганите от него решения са смислени и пропорционални като същевременно ние трябва да избегнем разходите, включително и за националната администрация и това, което трябва да инвестира в контрола в бъдеще. Накратко и по-конкретно ще се спра на три теми. Първо, зоните за паркиране, това, което вие наричате обособени зони за паркиране – по-добрия контрол и накрая тахографа. Първо за зоните за паркиране. Това е елемент, който не присъства в предложението на комисията, но се обсъжда в съвета. Няколко от държави членки имат национални правила, които забраняват водачите да прекарват редовната седмична почивка в кабините. Това са Белгия, Холандия, Германия – Доколко обаче тези забрани подобряват условията за водачите, не ги подобряват. Следователно е необходимо да се развият тези безопасни, сигурни зони за паркиране. Това е интересна идея в изменението на господин Ван де Камп – който предлага редовното време за седмична почивка да може да бъде в кабината, но на защитена зона за паркиране. Докладчикът смята обаче, че при намалената по време траене почивка трябва да има ограничение за прекарването и в кабината. Съгласно действащото законодателство, обаче водачът може да остане в кабината при намаления период за почивка. Необходими са и бази данни за подобряване на изпълнението на законодателството, най-вече контрола на това изпълнение. Такива данни ще ни помогнат и за целенасочени проверки. Всъщност имах много ползотворно заседание заедно с госпожа Келонен и господин Ертук. Бих казал, че трябва максимално да използваме вече наличните инструменти и бази данни. вместо да натоварваме националните администрации с нови разходи. И последното, което искам да кажа е за тахографа. Виждам, че измененията се подкрепят от членове на парламента. Е, включването на тахографа и при лекотоварните търговски превозни средства. Както знаете, комисията тук предвижда поетапен подход и постепенното включване и на тези превозни средства. Това си остава позицията на комисията. Преоборудването или тъй наречения ретрофит на нас ни се струва, че не е редно да има превозни средства, които се движат по международните пътища, не са оборудвани с тахографи. Така че сега проучваме какви ще са сроковете за преоборудване с интелигентен тахограф. За сега крайен срок се смята годината 2026. Накрая въпросът дали интелигентният тахограф ще реши всички проблеми. Може би не, не всички, но ще подобри контрола на изпълнението, защото ще имаме по-точна представа за това къде се намира превозното средство. Интелигентните тахографи ще се поставят на новите превозни средства от средата на 2019 година нататък. Това са основно няколко компании. Това е позицията на комисията. Много ви благодаря, господин Лиежуа. Имам един въпрос веднага. Като говорите за комфортни паркинги, какво означава точно това? Защо не кажем просто хотел, мотел? Какво значи комфортно място за паркиране? Например, в по-нататъчните делегирани актове, ако се стигне до там, това ще е проблем. Нека наричаме имената си, е, нещата с истинските им имена. Ако някой ми каже комфортен паркинг, аз ще кажа какво имате предвид. Вие можете да отговорите, така ли? Господин Ван де Камп. Eerlijk zeggen dat ik dit een Госпожо председател, Съвсем честно ще ви кажа, че е, днешния следобед е страхотен. Предложенията стават все по-добре. Петър Корумбашев иска водачите да са далеч от дома максимум 16 е, седмици. Е, НП каза 4 седмици. Колегата Ерто каза 2 седмици а, аз съм the king of the road, царя на пътищата и трябва да намеря някакъв компромис. Мисля, че между 3 и 4 седмици ще бъде периода. Сега, шегата на страна. Можем да си говорим до безкрай. можем да направим Европейския парламент е, за смях или пък можем да намерим добър компромис. Вие решавате. Моето предложение е ясно и еднозначно. Утре ще говорим с докладчиците в сянка, след което ще ви изпратя окончателни компромиси. Съжалявам, че всички знаят за компромисите, само господин Корумбашев не знае за тях, но мисля, че това се дължи на самия него. Да, така е. Няма официални е, ком, компромиси. Ние, ние не можем да говорим за неформални компромиси и да ги изпращаме, защото всички ще се паникосат в Европа. Е, госпожо председател, връщане у дома. Който не е разбрал, явно не иска да разбере. У дома си е у дома. А когато водача каже не искам да се връщам от дома, искам да отида при приятелката ми в Тарагона, при извънбрачната ми приятелка, тогава отивате в Тарагона при вашата приятелка а спедиторската фирма няма да ви плати билета до Тарагона. Спедиторската фирма ще ви плати билета до София, защото там живеете. У дома си у дома. ако се договорите с работодателя, че няма да си ходите вкъщи, а ще ходите при приятелката си в Тарагона, ми договорете с вашия работодател. Но, но когато кажем у дома, мисля, че е ясно е, къде е. е. За хомосексуалисти, за лесбийки, за католици, за протестанти, всички си ходят, всички си отиват вкъщи, от дома си, от дома. Да се върнем към е, е дебата. А, съжалявам, че се изразявам така, но ако не бъда толкова пределно ясен, явно никой не ме разбира. Знам, че не ви харесва, госпожо председател. Почивка в кабината. Мисля, че дългия уикенд от 45 часа не бива да, да се прекарва в кабината. А, в кабината може да се прекарва единствено съкратената почивка, а остатъка да се компенсира а, с почивка у дома след 2-3 или 4 седмици. Интелигентните тахографи, да, това боли, но съм съглас съгласен с колегата от Австрия, от социалистите е, и демократите. Става дума единствено за воля, за желанието да се въведат тези интелигентни тахографи. Можем да правим всичко с телефон си и така нататък, само не можем да инсталираме интелигентни тахографи в превозните средства. Това е така, защото не искаме. Е, когато някой може да инвестира 150 000 евро за покупката на камион, 180 евро за тахограф са, са смешни пари. А, много от вас е, очевидно не са спали в камион. Аз съм спал в камион. Е, може би е по-добре место да се отида в лош хотел, е, където да спите с още 4-5 шофьори в една и съща стая. На такова място не може да се спи. Почивката в кабината е необходима, това е необходимо да се предвиди за съкратения уикенд а, и за почивката в края на всеки работен ден. Пазарът очаква от нас ясни разпоредби. Ако дадем ясни разпоредби, пазарът ще ни последва. Така както се каза. Но ако френското правителство не желае европейски шофьори на своя територия, няма да предостави паркинги. Само, че тогава френското правителство няма да е честно тъй като не става дума само за паркинги във Франция за чужестранни е, шофьори, а и за паркинги в Талин за френски шофьори. Благодаря. Господин Ван Декамп не е отговори. Благодаря, господин Ван Декамп. Не отговорихте на въпроса ми. Говори се за удобни защитени места за паркиране. А, може би това е хотел. Хотел е хотел. Ще обсъдим по-късно този въпрос помежду си. Няма сега да започваме този спор. Преминаваме към следващата точка, доклада на госпожа Мерия Килонен, командироването на работниците. Гласуването по доклада на господин Ван Декамп е 4 юни 16 часа. Продължаваме с доклада на госпожа Килонен. Заповядайте, имате думата. Благодаря, госпожо председател, дами и господа. Няколко думи за хотелите и камионите, удобното легло. Всичко зависи, нов ли е камионът или е стар. Когато е нов камионът, там е по-удобно, отколкото в хотел. Повярвайте ми, имам опит. Сега към лек Специалис. Командироването на работници. Става дума за едно гише за документи. Става дума за интелигентно приложение, интелигентни тахографи, има връзки с каботажа. Съдържат се идеи за доверието, но това са маловажни въпроси в момента. Командироването на работниците в международния транспорт какъв е проблемът, който се опитваме да решим? Какъв е централният въпрос, който не бива да изпускаме от внимание? Това е необходимостта да се сложи край на експлоатацията на шофьорите, те да бъдат далеч от семействата си, и да ги превръщаме в номади и да ни позволяваме да се прибират от дома. Това е проблемът, който се опитваме да решим или поне така е според мен. Според мен това е най-сериозният проблем. И заедно с това искаме да изградим по здрава конкурентна среда за целия транспортен сектор. Някои са напълно доволни от съществуващото законодателство. Задайте си обаче следния въпрос. Действително ли ни осигурява щастие? Не. Отговорът е не. Това е причината, поради която сме тук и работим по регламента за командироване на работници. Знаем, че Енви предлага за този мобилен сектор командироване от първия ден. т.е. при всяко преминаване на границата имаме командироване. Разбираме ли какво означава това? Действително ли искаме това? Действително ли знаем какво правим, ако това предложение бъде прието? Казаха ми, че не за това трябва да мислим. Е, казаха ми, че нашата работа е да регулираме. Е, хората в е, реалния свят ще се адаптират към нашите решения. Това може би е в някакъв идеален свят, но не и в съществуващия свят. Ако беше така, защо, има, защо се водят толкова много дела? Така че нека да си сложим пръста на истинския проблем. Истинският проблем не е фирмите и шофьорите, които превозват стоки от една страна в друга и може би извършват каботаж, за да не правят празни курсове, защото повечето от тях се връщат у дома. Пътуването може би отнема една седмица или повече, но при всички случаи, в крайна сметка, те се връщат у дома. Проблемът, е, както вече казах, е, проистича от е, пред фирмите, които злоупотребяват с работниците, изпращат ги на път и не им позволяват да се върнат у дома. Те го правят за да реализират повече печалби и по този начин целият сектор да плаща за това. Ние като законодатели искаме решение, което да е приложимо за всички. И за това разглеждаме и затова сега разглеждаме предложение с с солени санкции поради няколко гнили ябълки. Аз си задавам няколко въпроса и може би и вие ще си ги зададете. В съответствие с съществуващото законодателство, кой нарушава правилата и кой трябва да бъде наказан? Как да докажа? Трябва ли да доказвам и как? Как да налагам санкции и има ли нужда от санкции? Как да се изпълнява законодателството и как да се следи за това спазване? А, как стоят нещата с шофьорите, работодателите, правоприлагащите органи? А, могат ли те Приложимо ли е законодателството към тях в реалния им живот? Действително ли искаме Действително ли искаме шофьори, които превозват а, скиори от Германия във Франция и след това ги връщат обратно в, а, от Германия във Франция, след това от Франция в Германия? Искаме ли те да бъдат командировани? Също така, шофьор, който превозва пармска шунка, преминава през Франция, Германия после връща в Италия. И има правила, според които не бива да се правят празни курсове. Трябва ли да се прилагат правилата за командироване към тези два примера с всички административни изисквания, свързани с командироването. Не става дума само за законодателство, става дума за нещо друго. Тогава, когато го приложим на практика, не би ли било по-разумно да го приложим в случай, в който шофьор – продължение на месеци превозва стоки от една европейска страна в друга, без възможността да се връща у дома. При всички случаи правилата за командироване сами по себе си не са решение за този тип проблеми. За да осигурим защита на работниците, ние имаме нужда от законодателство и за каботажа, време за управление и време за почивка, фирмите тип почтенски кутии. И а, всички тези страни трябва да си взаимодействат. Трябва да се. Трябва да гледаме на нещата от по-обща гледна точка, а не да се взираме в определена подробност. Ние трябва да сложим край на алчността. Алчността е нещо, което дреме в всички нас. И заради тази алчност цената на транспорта е спаднала толкова, че хората не получават справедливо заплащане за труда си и Трудът им не се цени. Стигаме до основният въпрос пред Европейския парламент и пред нас като членове на Европейския парламент, избрани от нашите гласоподаватели, които са ни се доверили. Ще тръгнем ли по лесния път или по тежкия е, стръмен път и да работим по интелигентното регулиране, като премахнем вратичките. В момента чувам два гласа. Без лек специали това означава всичко да започне от първия ден, както в останалите сектори. Имаме нужда от интелигентно регулиране, намаляване на административната тежест. Проблемите могат да бъдат решени. Но не само на хартия, не само като приемем фантастично, чудесно законодателство, законодателство, което да е приложимо в ежедневния живот. Вторият втората, група гласове е да се изключи транспорта от командироването на работниците. Нито, един от, нито едно от двете становища е, са компромис. Имаме възможността за интелигентно законодателство за автомобилните е, превози, да приемем законодателство, което е приложимо и да не се налага да водим дела, така както става в момента. Знам, че предстоят избори. От 22 години съм в този сектор и знам, че е, винаги предстоят избори. Но нека не ни води страхът. Се... Не става дума за победа за едни и поражение за други. Всички трябва да бъдат гъвкави и да намерят реалистично решение, за да се осигури лоялна конференция, конкуренция и да се сложи край а, на експлоатацията на шофьорите. Госпожа Килон е готова за а, упорита работа и за компромиси, за да се решат проблемите по един разумен и балансиран начин. Аз съм готова. Вие готови ли сте, уважаеми колеги? Много ви благодаря, госпожо Килонен. Продължаваме с дебата. Господин Дели. Три минути. Благодаря ви. На първо място благодаря на докладчика за много отворения подход към тази толкова деликатна тема. Много ми е приятно, че на заседанието на докладчиците в Сянка тръгваме от добра позиция, тъй като повечето приемат компромиса за изключването на международния транспорт при командироването на работници – това е обещаващо начало, но ще ни трябват и някои детайли по последните предложения за компромис. На първо място, връщането от дома на шофьорите и техните превозни средства. Първо, това не бива да бъде задължително. Предлаганите две седмици са твърде кратък период и не приемам, че и превозните средства трябва да се връщат у дома. Тъй като ако искате да защитите социалните права на водачите. Това е чудесно, но не виждам връзката с самото превозно средство, което да трябва да се връща заедно с шофьора. Ние имаме вече добре работещи бизнес модели за намаление до минимум на шофирането при празен камион и максимално оползотворяване на тези разстояния. Това е важно и за намаляването на емисиите. Да не забравяме и по-отдалечените държави членки в Европейския съюз. Ще е трудно и шофьора да се върне от дома и превозното средство абсолютно всеки път. Това е доста сложно. На второ място комбинирания транспорт и различните отсечки би трябвало и тази област да се покрива от правилата за командировани работници, но модалността в транспорт е много важна за намалението на емисиите и ефективността, както и при кратките отсечки. Струва ми се, че би трябвало да помислим, например, за комбинирането с железопътен транспорт и други. На трето място не би трябвало водачите да се натоварват допълнително с пренасенето на документация. Самият оператор би трябвало да го поеме. За жалост, в последния вариант на текста мисля, че има едно отстъпление, защото водачите пак са записани там. Аз ясно си спомням, че имаше конкретни изменения на самата госпожа докладчик в точно противоположния смисъл. А именно, че водачите трябва да бъдат изключени от тази отговорност. На четвърто място Европейската касова бележка или документа за плащане – това е нещо, което се въвежда от акт за изпълнение на Европейската комисия. Но мисля, че става дума за много опасен прецедент. Това не се прилага в нито един друг отрасъл, независимо дали там има командировани работници или не. Посяга се на суверенитета на държавите членки. И последното има ясна връзка между тези теми. Това, което ще се реши по лек специали, зависи от предложението за каботажа и контрола там. Това е основният проблем. Говори се за интелигентните тахографи като основно решение, но тук има много въпроси дата на влизане в сила, срокове и така нататък. Може би ни трябват едни по-простички традиционни методи, например упростени декларации за каботаж, които да позволяват проследяемост на каботажните операции и изпълнението на правилата. Спирам до тук. Очаквам бъдещата работа с докладчика през следващите две седмици. Благодаря ви. Госпожо Аяла Сендер, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Аз исках да се обърна с въпрос към господин Ван де Камп, но не ме разбрахте. Ме ме притесняваше нещо по неговия доклад всъщност – тези 45 минути, които се увеличават на 50-55 минути, но така или иначе това ще го обсъдим с него. Става дума за нещо много важно за безопасността, затова имах проблем. Но това ще го изясним двустранно. Иначе по темата най-общо на първо място е, виждаме, че ние се притесняваме в тази комисия за разстоянието между мястото на работа на водача и там, където е семейството. 2008 година започнаха финансовите ограничения е, в Европа и това изпрати хиляди от младежите от Южна Европа далеч от дома. И сега да се връщат един-два пъти е, в годината не е достатъчно. Много често, разбира се, е, се стига до една конкуренция чрез заплащане на възможно най-низко ниво. Затова ние трябва да говорим за социалните си отговорности. Много от семействата на тези младежи страдат, защото виждат децата си два пъти в годината. Но ние с това не се занимаваме, защото то, като чили не ни интересува. Добре, не е в нашето правомощие, ясно е това. Но през тези години на финансови ограничения държавите от Южна Европа трябваше да понесат много. И сега се оказва, че това е важно за конкуренцията. Както и да е. Ние чуваме тези лицемерни обещания за социалната област. Би трябвало обаче да се върна на много положителната работа на госпожа е, Кюнен. Наистина тя работи много добре и това, което е написала е важно за транспортния отрасъл и водачите. Ние съвпадаме в нашите мнения по много въпроси. Тя предлага обаче при проверките, които се правят по пътищата, да може водачът да бъде спрян на самия път и да се провери какво е състоянието на камиона, компанията и така нататък. Но би трябвало това да се прави едва когато технологиите го позволяват. Аз съм съгласна, тези проверки трябва да се правят – и това трябва да са проверки на самите компании. Компаниите са тези, които изпълняват закона или не, не самите водачи. Но чухме и това, което се иска от някои колеги по отношение на тези проверки – дали те да се правят по средата на пътя. Разговаряли сме и с комисията. Благодаря за тяхното отворено отношение и готовността да ни изслушат. Трябва да се види как можем да контролираме с вече наличните технологии и дали чрез тях можем да осъществим тези частични проверки. но тъй като докладчика тук не може да предложи друго, за момента приемам нейната идея, а в друг момент може би ще трябва да проведем дебат и да потърсим по-конкретна идея. На второ място много се радвам, че се прие идеята резултатите от тези проверки да се оповестяват – а за обмена на информация. Също много благодаря и на докладчика и на останалите колеги. И тук мисля, че комисията също така ни улесни да стигнем до съгласие. Много ви моля да пристъпите към заключенията, казва председателката. Е, добре, аз всъщност поисках думата по друг, другия дебат, но тъй като тогава не ми дадохте думата, сега продължавам да говоря в рамките на тази тема. Пак казвам, подкрепям докладчика почти по всички теми, макар че има и теми, по които не сме съгласни. Е, каботажа не бива да се прави с командировани работници. Благодаря много, госпожо Аяла Сендер, господин Злотовски. Благодаря ви, госпожо председател. Бих искал да се присъединя към казаното от госпожа Кюлунен – Що се отнася до постигнатите компромиси по този пакет за мобилност, който е толкова труден, имаше различни мнения в политическите групи, но докладчика трябваше да съчетае техните различни идеи, да се подложи на натиска на различните групи. Така стигнахме и до някои чисто философски въпроси – но тя заслужава да бъде похвалена. Ние предлагаме да се подкрепи е, предложението, залегнало в директивата. Смятаме, че това е единствената смислена възможност, която ще даде възможност и за лояна конкуренция. Така ще избегнем кризата в сектора – Според нас включеното, включеното в предложенията за компромис е много обещаващо, но ще видим а, дали ще се присъединим. Иначе аз съм против рестриктивното третиране на каботажа и на транспорта по пътищата трябва да се помисли какви са конкретните правомощия тук. Освен това, има много големи предимства при комбинирания транспорт, който включва и каботаж. А за увеличението на разходите на операторите – това е един фактор, но също така трябва да помислим и за отражението върху екологията при този вид операции. Транспорта по пътищата или чрез железниците има своите предимства. Сухоземният транспорт трябва да използва същите документи, но ние поставяме нови бариери между международните превозвачи. Това трудно може да се разбере. въпреки мнението на комисията и позицията на НП, която не позволи да се стигне до компромис, ние можем да стигнем до идеи, които да са добри и за водачите, и за държавите членки. Ето вижте, спазих си времето. Благодаря ви, господин Златовски. Госпожа Билбао. Благодаря, госпожо председател. На първо място искам да благодаря на госпожа Кюлонен за нейното изказване. Всъщност, въпросите, които тя постави, са свързани с нашите съмнения и въпроси, които поставяме ежедневно. Защо имаме съмнения? Току-що се срещнах с представители на някои синдикати и те ми казаха, като гледаме предложенията и това, което се планува от парламента за времето за работа и почивка, по-добре нищо да не променяте. Аз съм съгласна с, с много от нещата, които е казала докладчика. Наистина, ние не сме набелязали правилно проблемите. На второ място, тази разнородност в Европа е много сложна и това прави и законодателната дейност много сложно. Как да се уреди всичко това в един пакет? Има и още един проблем. Това са лошите навици които имаме понякога и в европейските институции, непременно да реформираме, да променяме, след като не сме изпълнили правилно и това, което сме замислили до тук. Аз съм съгласна с това, което каза господин Бах, а именно, че Всъщност, по-доброто изпълнение на действащото законодателство и по-отговорното отношение на държавите членки би било напълно достатъчно. И това е така. Ние стигнахме до пълна бъркотия с това преразглеждане, като е много по-лесно самите държави членки да контролират ефективно камионите на тяхна територия – в противен случай ще има блокаж в съвета, няма да има никакво решение. Не може по този начин да се урежда и каботажа, защото различните държави имат съвсем различни проблеми с него. Защо не се запитаме какво разбираме под каботаж, когато виждаме тази дума написана? Казвам всичко това, за да се разбере, че всъщност ситуацията е сложна, защото тези, които носят отговорността, не си спазват задълженията. И самата идея, че ще намерим едно решение на всички тези проблеми и с времето за почивка, и с каботажа, 40 различни предложения – това е нещо нереално. След това трябва ли международният транспорт да остане изключен от това предложение? Ако да, тогава какво се опитваме да контролираме? Движението на хора или движението на предприятия или това кой кога се връща от дома – какво ще задължаваме водача непременно да се връща от дома, а ако иска да отиде във вакансия? С други думи, се опитвам да кажа, че ние имаме много колебания. Изобщо, дали ще трябва да се направи една добра преработка на законодателството. Иначе сме съгласни с пет от предложенията на докладчика – при декларациите, комбинирания транспорт и връзката с каботажа имаме своите съгласия, но имаме изменения, свързани с упростяване на използваните технологии. Освен това, не забравяйте, че това е единствения транспортен отрасъл, за който няма Европейска агенция, която да отговаря – Необходимо е обаче да се извърши съответния контрол, както в железниците, например да има декларация за каботажа. Е, също така, при... не може да се чака толкова дълго до интелигентните тахографи. Секторът губи пари. Трябва бързо да се намери решение. За това ни трябва и новото законодателство. Благодаря, госпожо Билбао. Аз съм следващата. Уважаеми колеги, драга Мерия, като докладчик Сянка, искам най-напред да ти благодаря за всички положени усилия за намирането на компромис по досие което поляризира не само политическите групи, но и държавите. Ние вървим към изменения, които могат да изключат международния транспорт от командироването на работниците. И това е тъкмо обратното на това, което се твърди в декларацията на а, комисията. При това в тристранна среща за преразглеждането на директивата от 1996 година. За какво става дума в прикомандироването на работници и предоставянето на услуга а, отвъд границите на държава на определена страна. А, и а, превоза, международния транспорт е съответства изцяло на тази характеристика. Ако изключим международния транспорт, това ще бъде огромна грешка за Европа ние не можем да третираме работещите в транспорта като работещи в втора категория. Не искаме да се откажем от принципа равно заплащане за равен труд. Обратното би означавало работници втора категория, с по-малко работници. Някои ще започнат да потриват ръце и да казват, ами това е Европа. Аз не искам такава Европа. Аз искам работещите в автомобилния транспорт да имат същата защита, като всички работещи. Социална Европа не е Европа ала карт. И има нужда от кораж, за да вървим нагоре. Нагоре. И за тази цел имаме нужда от хармонизация в посока нагоре, а не Европа, която е за либерализацията. Всеки е свободен да направи своя избор, но последиците няма да са едни и същи. Аз ще внеса изменения. Госпожа Билбао Социалният дъмпинг е отрова и основният фактор тук е липсата на контрол. Имаме нужда от орган, който да не който да контролира. Не може да се допусне отсъствието на такъв контрол. Списъкът за контрол трябва да бъде максимално отворен – Държавите членки трябва да имат право на осмотрение, но списъка трябва да съществува. На трето място аз представих изм... измененията си. С това ще приключа. От самото начало на работа по пакета мобилност много от вас казват казват горе-долу едно и също нещо. Какво ни казват обаче работещите? Понякога казват, те ни казват, понякога ни експлуатират. Работим при условия, които приличат на съвременно робство не бива да оставяме този проблем за утре. Ако допуснем това, ако започнем да отлагаме за утре, това ще бъде края на европейския проект. Не това искаме. Продължаваме. Госпожа Арнолто. Благодаря, госпожо председател. Аз нямам. А има много чувствителност, която не е само политическа, тя е национална. командироването на работници е проблем, който е свързан с принадлежност не към политическа група, а към определена страна. От 20 години Европа е, разширява своите пипала е, и остава сляпа за тази реалност. Защо де работата на един шофьор струва по-малко, след като той върши същата работа като колега от друга страна? Разликата в. Е, разходите и в осигуровките създава възможност за повече е, печалба. нези, които знаят, че ще реализират е, печалба, се правят, е, че не виждат несправедливостта. Командироването на работниците в крайна сметка води до експлоатация на определена категория работници, от което печелят някои. Въпросът не е въвеждането на няколко изменения, които да променят нещо от тук и от там. Трябва да се сложи край на самото командироване на работници тъй като тя е, командироването работници е всъщност експлуатация. Права сте тук, госпожо председател. Европейският проект за нас е несъвместим с достоинството на по-бедните работници, които са подложени на експлоатация или пък са безработни. Благодаря. Госпожа Далабайова. Добре дошла в нашата комисия. Аз съм докладчик от комисията по заето. Становището беше прието наскоро. Резултатът от гласуването в комисията по заетост беше за мен разочарование. Аз обаче няма да спра да се боря нещата да се оправят и независимо от това, което се случи в моята комисия. Много се радвам, че колегите ми в комисията по транспорт са много по-запознати с сектора и изразяват становища, които отразяват ситуацията на място. След няколко заседания с докладчиците в Сянка постигнахме общо политическо споразумение с политическите групи. Благодаря на госпожа Килюнен за свършената работа. Надявам се, че ще успее да постигне компромис. Нека да очертаем нещата, така както ги предложих в Комисията по заетост. Е, при транзита няма командироване. Не, в е, страната, в пръс, която се минава транзит, не се товарят или разтоварват стоки. Е, трябва да се спомене, изключва, изрично да се спомене изключването на транзита от лек специалист. Каботажът трябва да се регулира, защото има пряка конкуренция между превозвачите на територията на Европейския съюз. Международният транспорт трябва да се изключи от правилата за командироване и това беше моето становище от самото начало. Продължавам да държа на това свое мнение. И изразих това много ясно с проекта си за становище. Заедно с това смятам, че постигането на компромис ще бъде трудно, тъй като правилата за командироване са предназначени за по-стабилни сектори а, и не могат да се прилагат към шофьорите. Говорихте за контрол. Ами имаме вече такъв а, контрол с а, а, безумни а, санкции прочетете последното съдебно дело. Един за наложена ос, санкция от 8000 за това, че а, заради отсъствието на документи на немски язик в Австрия. А, да не, да не говорим за правила за равно заплащане, е, съответстващи на колективното договаряне. Това ще бъде много трудно. Къде да търсим компромиси? Да, разбира се, комисията предложи брой дни. Този вариант обаче е, само замъглява същинския проблем – и означава да се скрием зад броенето на дни. Това би било изгодно за някои фирми и изгодно за други. Предложението на комисията тогава се основаваше на старата директива, сега обаче ще имаме нови правила и никой не е направил оценка на въздействието върху транспортния сектор, така че ние законодателстваме насляпо. Докато не знаем какво ще бъде въздействието, не трябва да приемаме правила и накрая. унези, които договаряха промяната в директивата за командироване, помнят, че има ясно споразумение да се подкрепи преразглеждането на преразгледаната директива, само ако, има, само ако има разумни правила за транспортния сектор. Нека да спазим това споразумение и да не приемаме лек специалист и още една промяна в директивата за командироване на работници. Благодаря. Сега ще дам думата на господин Рики. Благодаря, госпожо председател. Ще се опитам да бъда кратък. Няма да се впускам в подробности. Само ще кажа, че наистина при каботажа са големите разногласия между държавите членки. Има и различни социални норми в тях, различни правомощия съответно. Доколкото разбрах изказалите се, наистина трябва да се има предвид и това как се е мобилизирала източна Европа. Трябва да я поздравим за това. Но има и още нещо. Не искате да включвате международния транспорт – ако това се отнесе и до каботажа, ще имаме едни съвсем отворени системи, унищожаване на транспорта в името на социалните права. Но това няма да се случи, защото не се случват така нещата. И при други елементи на този пакет за мобилност сме търсили смислените и разумни решения. Ако международният транспорт се изключи от каботажа, може ли това да е компромис? Обръщам се към докладчика. Ясно е, че всеки ще гласува както е решил, но може би по този начин бихме могли да осъществим известен напредък. И накрая към господин Дели. Интересно е това, което вие написахте за е, връщането на камионите, е, наистина това, което се случва на практика обаче е, че превозните средства не се връщат от дома, те си остават на дадено място и се използват е, за каботаж и някой се изпраща на мястото на предишния водач. Аз го виждам в собствения си град, големия паркинг с полските камиони там, които непрекъснато са в е, обращение, тъй като пристигат шофьори, които да ги поемат. Затова и ще кажа, че ако камионът не се върне, е, всичко си остава абсолютно нерегулирано. Ясно е, че между каботажа и командированите работници трябва да се направи разделение, но в противен случай ние няма да стигнем до никъде и предложението ще бъде спряно. Ако искаме някакъв баланс, то трябва да се стремим към него, а не да удовлетворяваме желанията на тези, които не искат изобщо да подстъпят. Благодаря, господин Рике. Трябва да бъда много строга обаче, защото имаме още два доклада, а ние вече изоставаме. Имате две минути, моля ви, госпожата Пардел. Благодаря, госпожо председател. Искам да поздравя докладчика, да благодаря на всички колеги, които работих по този доклад и по всички доклади в пакета за мобилност. Нека да бъдем честни и да ви попитам следното. Винаги сме били съгласни а, с равно заплащане за равен труд. Какво ще кажете обаче, ако на един шофьор командирован от Германия във Франция, се заплаща по минимални ставки или пък още е по-лошо по минимални ставки в Румъния или френски шофьор, който в друга държава му плащат много повече за същата работа. Относно директивата за командироване на шофьори, след срещата на 24 април вече има мнозинство от включ... срещу включването на транспорта в обхвата на тази директива. Аз мятам това за най-справедливото решение. Вие вече знаете каква е моята позиция, а именно, че включването на международния транспорт в директивата за командированите работници е огромна грешка. Такова едно включване ще наруши принципа за, равнопоставен, за равнопоставеност на единия пазар. И това ще бъде против най-малко развитите държави от източна Европа. Не е справедливо да се налагат по-големи тежести на фирмите, страните в източна Европа, в новите страни членки. Това ще е, доведе до техния е, е, фалит, до фалита на много превозвачи в Централна и Източна Европа, защото те ще трябва да калкулират заплатите на своите шофьори в зависимост от държавите, през които минават. Аз а, е, а, е, мисля, че можем да си представим колко безумна може да бъде е, и колко може да ескалира една такава ситуация. Две последни бележки. Създаването на Европейска агенция за сухопътен транспорт е нещо много важно и също е важно да се прилага приятното законодателство. Мадам Лукашевска. Госпожа Лукашевска. Yes. E, e, Благодаря, господин е, председател. Искам да се присъединя и аз е, с моите поздравления към е, Мария. Микрофон за оратора, моля. Микрофон И аз се присъединявам към благодарността към Мерия за това, че се опитва да намери компромис, е, водена от е, добри аргументи в полза на фирмите и на работните места. Е, за това, че се бори за намирането на решения, които да са приложими на практика. Не бива да се окопаваме в нашите позиции. Аз получих писмо от френската делегация, в което пишеше, че те ще се съгласят само ако бъде прията тяхната гледна точка и с нищо друго. Извинявайте, обаче това а, е много далеч от а, компромиса. Съгласен съм с тези е, оратори, които се изказаха за това международният транспорт да не бъде включен в директивата за командироването. Ако една медицинска сестра или строителен работник отиде да работи в Германия или във Франция, това е много по-различно е, от това един шофьор да премине през различни държави членки как за половината час, през който някой кара през Белгия, той ще бъде възнаграждаван спрямо белгийските ставки за, за заплащане. Това те трябва да го помислят не само за да не ни се смеят на нас на парламента, а за това да приемем някакви практически работещи правила. Необходими са ни електронни е, документи, да се борим срещу фирмите почтенски кутии. Да, това са все неща, зад които и аз заставам. Но искам всички ние да се опитаме и да, да гледаме на пакета за мобилност не само от гледна точка на това да защитим водачите, но от гледна точка на това да защитим конкурентно способността, госпожа Меркел и господин Макрон желат ли да защитят транспортния сектор по начин, по който сектора да се развива, а потребителите да плащат адекватно за доставените им стоки. Госпожа Улскок ще говори на шведски. Аз а, замествам Йенс Нилсон, който е член на тази комисия. Ам, освен това, моето мнение е същото като на господин Йенс Нилсън, а именно, че правилата за комрадированите работници трябва да са в сила и за международния транспорт, и за шофьорите. Не можем да приемем модерно робство в най-богатата част на Европа. Не трябва да се сравняваме е, с е, най-слабата позиция, а с най-силната. Такава конкуренция трябва да насърчаваме. Това, което е, реши комисията по заедостта, може да е, доведе до проблеми. Двете комисии имат различни компетентности по отношение на транспорта. Аз мятам, че трябва да си сътрудничам, за да намерим възможно най-добрите решения. Не можем да толерираме експлоатацията на хора и работата при робски условия, получаването на заплата, с която не може да се живее далеч от семейството и така нататък. Трябват ни ясни правила за каботажа, трябва ни ограничение на 48 часа, трябва да са в сила правилата за командироване. Само по този начин можем да създадем сигурни и безопасни условия за труда за шофьорите. За ако ако а, не можем а, да си позволим това в Европа, не знам колко, колко бедни сме. Чеф. Господин Курумбаше. Благодаря ви, господин председател. Позволете ми а, да си да започна с една шега, но ако шофьорите трябва на всеки три седмици да се прибират вкъщи при техните семейства, защо не гласуваме също и за асистентите на евродепутатите и за хората от секретарията? Те не заслужават ли на всеки три седмици да виждат своето семейство или своите приятели? Оттам нататък, аз съм докладчик по директивата за автобуси и за директивата а, от страна на СНД и там Европейската комисия предлага точно обратното. Европейската комисия иска да се разреши каботажа, иска да се либерализира каботажа, иска всички превози над 100 км да бъдат абсолютно либерализирани. И тук искам да ви задавам, задам простия въпрос. Защо забраняваме либерализацията за камиони и защо в същото време предложението на комисията е да разрешим либерализацията за автобуси? Защо, кажете ми, каботажа за камион е нещо много лошо, а каботажа за автобус е нещо много хубаво. Ще ви кажа и според мен какви са отговорите. Защото в сектора на камионите доминират фирми от Централна и Източна Европа, съответно либерализацията трябва да бъде спряна и каботажа забранен. А защото в сектора за превоз с автобуси доминират фирми от Западна Европа, съответно либерализацията трябва да продължи и каботажа е нещо много хубаво. Какви са целите на тези предложения? Много прости. Едната цел е всъщност цели, а, фирмите от Централна и Източна Европа да бъдат фалирани и техните служители да започнат да работят за фирми от Западна Европа. Втората цел е тези, които не успеят все пак да фалират, да се пререгистрират в Западна Европа. Така ще се постигне другия ефект. Ще престанат да се плащат здравни и социални осигуровки в държавите от Централна и Източна Европа и ще се внасят в здравните и социалните каси на държавите от Западна Европа. Поздравявам ви за тази европейска солидарност. Аз лично тук съм разколебан между другата, думата солидарност и думата алчност, която използва госпожа Килонен. Благодаря ви. Благодаря, господин Кох. Благодаря, господин председател. Много се радвам, че докладчика иска да направи законодателство по-елегантно и по-добро. Скъпи колеги, когато говорим за лек специалист, нека да не губим от поглед най-важното, а именно да създадем ефективни правила, които лесно да се прилагат и да се контролират. Второ, да се погрижим за това да има справедлива конкуренция в бранша, каквато няма да постигнем, ако натоварим излишно транспортните предприятия. Ще го постигнем, ако и, е, и, отстраним от пътищата черните е, е, овце от първия ден трябва да е, да въжи директивата за командироването. Искам да помоля докладчика относно прилагането на директивата за командироването да продължи да търси истински компромис. И с какво означава истински компромис? Нито прилагане на директивата за командированите работниците от ден 1 или пък след две седмици, или пък когато и да било. Трябва да намерим някаква средна позиция, която да обедини всички. Това ще бъде добър компромис. Така, например, ние можем леко да изменим предложеното от комисията, така че първо при международни международния транспорт да попада в приложното поле на директивите 25 натрупани е, дни. Е, и при изчисляване на целия, да се включи изчисляването на целия престой, както времето за управление, така и времето за а, почивка. Малко от едното, малко от другото, т.е. да се срещнем някъде по средата. Господин Артук. Благодаря. А, благодаря най-вече на Дитър Кох, който се опита да формулира някакъв компромис, защото всички, които се изказаха пред него, казаха какво не може да стане. Скъпи колеги, когато говорим за командироването, трябва да бъдем честни. Днес по европейските пътища, европейските автобани, положението е такова каквото е, защото сега действащото законодателство допуска много вратички. И това позволява на а, фирмите да ги ползват. За това шофьорите живеят по автобаните далеч от домовете си. Комисията е, изобщо не иска да се намесва в борбата между страните членки, опитва се да запази статукото, което за мен е погрешно. Проблемите днес съществуват за това, защото има твърде малко и твърде ограничени възможности ем, за е, налагане на единни правила в Германия, едно в Холандия, в Белгия е друго. Затова колеги, с поглед към мнозинството от моята политическа група, ще кажа, че не може международният транспорт изцяло да бъде изваден от приложното поле е, на директивата за командированите работници. Един колега пита къде е разликата. Ще се опитам да, е, е, ще се опитам да обясня. Ако един камион излезе от държавата на регистрация 365 дни в годината е изцяло по пътищата на Европа и не се връща дори за технически преглед. По какъв начин това е камион от държавата членка? Някак си не става. Затова по-скоро подкрепям това, което каза Дитър Кох, че трябва да намерим някакъв е, среден път. За целта обаче трябва да знаем много точно какви са проблемите с тях да работим. Нямаме много време и спирам до тук. Дришка. Господин Теличка. Uh, Започвам с препоръката за двете минути. Мисля, че ако всички се бяха съобразили с нея, нямаше толкова да закъсняваме във времето. Това е първата ми забележка. Втората вече е по същество. Мисля, че някои от крайните позиции по всички тези предложения ще имат сериозни последици, не само в транспортния отрасъл. Слушате ли ме, госпожо председател, или ви отекчавам? Или може би ще покажете малко уважение. Аз мога да правя две неща едновременно, защото съм жена. Отговаря председателската. Да, но вие не ме слушахте, пак казвам, ако вие от самото начало бяхте прилагали ограничението от две минути, включително и към самата себе си, нямаше да закъсняваме. И тъй на второ място, тук не става дума за съревнование между комисиите или не зачитане на социалните права. А за това, което се съдържа в становището на Комисията по заетост. Транспортните компании ще бъдат много силно засегнати. Никой не мисли обаче за това, че те са важни за нашите общества, за услугите, които се предлагат. Какво ще е отражението обаче? На второ място. Нека попитам. Какъв беше проблемът, от който се тръгна първоначално? Проблемът каботаж, който унищожава пазарите. И аз съм напълно съгласен с тази позиция, защото наистина аз не правя разлика между големи и малки фирми или кои са от източна или западна Европа. Въпросът е, че това е много съществен проблем. И когато има проблеми в държавите членки, те не идват от транзитния или международния транспорт, а от каботажа. Можем да включим международния и транзитния транспорт, можем да разгледаме и други отрасли, но по този начин ще навредим на вътрешния пазар. Трябва да сме много стрикни по отношение на каботажа, компаниите почтенски кутии и всичко, което изкривява конкуренцията и от тук вреди и на вътрешния пазар. Помислете обаче за последиците от някои от направените предложения. Ние носим отговорност за това и много бързо ще се усети резултата. За да продължа казаното от колегата преди мен, последиците ще бъдат сериозни. Много е важно да не забравяме основното да не допускаме дива конкуренция между европейските работници да не се отказваме от европейската солидарност. Въпросът за командированите работници не бива да ни отклонява от основния въпрос, а именно и командироването на работници като цяло. В това, което се прави в транспортния сектор е посегателство срещу достоинството на работниците. За справка СНС във Франция и Air France. На мен ми се струва, че ние не можем да не настояваме да се спазва принципа за равен труд, равно заплащане и за транспортните работници прилагането на правилата за командироване на работниците към транспортния сектор от първия ден чрез стриктно регулиране на каботажа и установяването на контрол. Надявам се, че преговорите по а, този а, доклад ще вървят а, в тази посока. Обръщам се към комисията. Господин Лежуа, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Според мен това е едно от най-тежките досинята, да не кажем и най-тежкото в целия пакет. Е, е, тъй като е, засяга законодателството на страните членки минималното заплащане. Съгласен съм, че са ни необходими ясни правила, специфични, общи за целия транспорт. Сега, по същество. Ясно е, и мисля, че с това сме съгласни всички, че каботажа и транзита за каботаж, както са заложени в предложението на комисията, за тях трябва да се прилага директивата за командированите работници от първия ден. Директивата за командированите работници не се прилага за транзитните превози. Сега малко по-трудни стават нещата при международния транспорт. Каква е позицията на комисията? Ние не може да подкрепим компромис, който изключва прилагането на директивата за командированите работници към международния транспорт. Е, това не може да бъде основа за компромисавата между страните членка. Необходим ни е балансиран е, подход там, където ползите за шофьорите а, и а, предприятията са минимални в сравнение с административната тежест, правилата очевидно не могат да се прилагат. Сега, въпросът е дали това е достатъчно, прилагането на минималните ставки, дали трябва да заложим нещо по-високо. Ние сме отворени да обсъждаме предложението на комисията, но към днешна дата мога само да повторя това, че не можем да подкреп... не можем да подкрепим а, а, изключването на международния транспорт от директивата за командированите работници. Не сме съгласни, че списък с административните изисквания трябва да бъде отворен и остава на избора на страните членки. Към днешна дата някои страни членки прилагат собствени изисквания, декларация за командироване и така нататък. Ако позволим един такъв е, най-разнообразен подход към а, административните изисквания, ще имаме безкрайен а, списък. Това бяха основните неща, които исках да кажа. Благодаря ви. Merci beaucoup, monsieur Благодаря, господин Лежуа, госпожо Кионен, Имате думата за обобщение и заключение като докладчик. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви, госпожи и господа. Винаги е удоволствие да чуя колко различни са позициите. Някак си имам чувството, че каквото и да правим, всички ще умрем и планетата ни ще загине. Ще бъде трудно, независимо от това, кой път ще изберем. Въпреки това ще продължа да работя с моя чудесен е, екип, с моята докладчица в Сянка и ще се опитаме да намерим решение. което ще ни позволи да живеем заедно, макар и нещастни, но да не умрем. Еднакво нещастни всички. Благодаря ви. Merci beaucoup, Madame Kilonen, sur cette note. Благодаря, госпожо Килонен, за положителната нотка, на която приключихте. Гласуването ще бъде на 4 юни от 16 часа. Продължаваме с доклада за каботажа и веднага давам думата на докладчика Исмаил Ертук. Имате думата. Благодаря, госпожо председател, колеги. Както знаете, поради трагичните обстоятелства трябваше да поема работата на колегата Йенс е, Нилсън. Продължих я така, както той е, искаше. Първо организационно, утре ще бъде последната среща на докладчиците в Сянка. Аз съм в момента докладчика по тази тема и ще се опитам да обработя темата с моите колеги. Искам да благодаря за конструктивното сътрудничество до този момент, да благодаря на всички мои докладчици в Сянка. Те много ми помогнаха. Едно кратко обобщение за всички, които не присъстваха. Очетава се, че зелените са единствената политическа група с единна позиция. На втората среща на докладчиците в Сянка под мое ръководство работихме по темата за прилагането. Успяхме да изработим компромиси, получихме съгласието на всички политически групи. На третата среща на докладчиците в Сянка ставаше дума за фирмите по пощенски кутии успяхме да постигнем добри компромиси, които ще ни позволят ефективно да се борим с фирмите пощенски кутии за бъдеще. На четвъртата среща на докладчицата Сянка стана дума за е, включване на лекотоварните автомобили в така наречените критерии за достъп до пазара. Успяхме и тук да изработим добри решения с помощта на секретарията. Петата е последна среща ще се проведе утре ам, и тя ще бъде посветена на правилата за каботажа и отговорността. Ще, ви, ще представя досегашните компромиси на 18 април за контролиращите органи. В идеалния случай тази проверка трябва да се извършат в реално време. Резултатите ще бъдат достъпни в реално време, националните регистри да бъдат хармонизирани и да се въвежда повече информация. Що се отнася до проверяващия персонал, той трябва да може да контролира в реално време. Подобрили сме сътрудничеството между страните членки, създаваме възможности за облегчено сътрудничество, тъй като въвеждаме по-кратки срокове, т.е. когато една държава членка отправи искане до друга страна членка, Отговорът трябва да бъде даден не след 10 дни, както предлага комисията, а след 5 дни. Ако дадена държава членка отказва да сътрудничи, ще дадем възможност на комисията в такива екстремни случаи да започне процедура за нарушение срещу съответната държава членка. Ние сме го формулирали с may take all necessary measures. Предвидили сме и по-добро сътрудничество между контролиращите органи, съвместни обучения и така нататък. По темата за цифровизацията ЕЦМР, електронното ЧМР, Предвидели сме то да... да verpflichtend, zumindest für den internationalen Transport. Und dieser elektronische Frachtbrief soll von Та, този електронен документ трябва да се признава от всички а, държави а, членки. Този документ трябва да бъде попълнен преди да започне транспорта. Държавите членки е, ще са задължани да контролират изпълнението. Толкова по темата за а, е, изпълнението и приложението. По въпроса за фирмите Пощенски кутии, всички документи за командироването и каботажа трябва да се е, съхраняват е, в седалището на фирмата. Трябва да има и електронен достъп до е, тях. Документите трябва да се съхраняват в съдалището Фирмите трябва да имат оперативен център в държавата, в което са регистрирани. Освен това, трябва да се предоставят адекватен брой паркоместа отварям тук една скоба, защото беше важно за колегите от НП от трябва да дадем възможност тези паркови места да бъдат наемани. При нарушаване на правилата за каботажа се нарушава така наречената добра репутация. Може да са загубили тази съупражняване упражняване на дейността. За лекотоварните автомобили, техния достъп до пазара, Имаме тук един въпрос, който е, предстои да бъде изяснен. Аз като докладчик ще предложа два варианта или всички лекотоварни автомобили под 3 тона и половина да бъдат включени в приложното поле, или пък да бъдат включени е, лекотоварните автомобили до 2, от 2,4 до 3,5 тона. Това не отива толкова далеч, колкото предложението на комисията, в което се казва всички под 3 тона и половина. От моя страна ще дам тези две предложения и смятам, че ще намерим мнозинство, което да ги подкрепи. Ако политическите групи ми дадат окей okay за това, че могат да подкрепят компромиса между 2,4 и 3,5 тона, ще се опитам да работя за тази позиция, въпреки че знам, че зелените имат друга позиция. Лекотоварните автомобили трябва да изпълняват критериите само ако извършват международни превози. Отрешаващо значение е това за социалния а, дъмпинг. Мисля, че е важно да ограничим спазването на изисквания само ако се извършват международни превоси. Комисията трябва най-късно 31 декември 2024 година да ни представи доклад за лекотоварните автомобили, за да видим какво се случва по европейските магистрали, колко и какви превозни средства са на, се движат по пътищата. Казано ни беше, че не се знае колко а, а, транспортни средства са движение и за това правят каквото си искат, така да се каже. Това за в бъдеще искаме да бъде поставено на солидна оставане. И накрая това да има седалище в определена страна членка, да има добра а, репутация, а, че трябва да са осигурени финансови ресурси и професионална компетентност. Тоест да има доказателство, че фирмата работи а, професионално. Тези изисквания трябва да са изпълнени и за лекотоварните автомобили. За така наречените смесени автопаркове, както големи такива и малки, за такива случаи. Четем предложението на комисията такова каквото е. Ще натоварим обаче по този начин малките и средните предприятия, защото те ще трябва да плащат същите суми, както и за големите. Затова съзнателно сме предвидели стъпаловидна система много по-малко за малките автомобили, отколкото за големите. И сега стигам до същинската трудна тема каботажа, която ще обсъждаме утре. Моят офис вече е разпратил компромисите, утре ще ги обсъдим. Аз предлагам каботажа в страна членка да бъде разрешен за 48 часа, т.е. за 2 а, дена, с оглед на времената за управление и почивка. Това са 2-3 транспортни операции. Следва така наречената фаза cooling off, т.е. преходния период, в който шофьора няма право да извършва превози на територията на друга страна а, членка. Международният транспорт не е засегнат от тези правила. Според мен е задължително необходими а, водачът и превозното средство да се върне от дома, преди отново да има право да извършва каботаж. За каботажа е в сила директивата за командированите работници от първия ден на извършване на каботажа. За мен, моята политическа група и вярвам и за други колеги, тук няма място за преговори мисля, че дори, дори и онези, за които останалите разпоредби отиват твърде далеч, са на това мнение по отношение на каботажа. Остават за изясняване въпросите за агенциите по заедостта, за санкционирането на фирмите, които съзнателно са възложили транспорта на фирма, която не изпълнява изискванията, създаването на черен списък, такъв какъвто има при авиацията. Това са още теми, по които спорим, но това беше общия поглед над досието, по което работим. Нека да кажа още едно изречение когато е било създавано това законодателство, което действа в момента, каботажът е бил разглеждан като национален транспорт е, и е била дадена възможност за изключение, за да не се връщат автомобилите празни от дома. Сега обаче Както казах преди малко в дебата за командировките, изключението се е превърнало в правило и това не може да бъде оставано така. Отворени сме за компромиси, но искам още веднъж да препомня, че каботажите са национален транспорт, т.е. не става дума за международна транспортна дейност. Благодаря. Благодаря, господин Ертук. Давам думата по, за по две минути. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на господин Исмаил и на всички колеги, с които си сътрудничим по това досие, както се каза. Постигнахме компромис по много въпроси. Това е резултат от факта, че разбираме дефинициите и всеки един от нас разбира аргументите на останалите. Надявам се, че ще продължим в този дух до края. Няма да повтарям онова, по което сме постигнали съгласие, като например интелигентните тахографии и всичко останало, което беше изброено. Тук ще положим максимални усилия, за да премахнем всички спорни въпроси. Имам едно съмнение за паркингите. Не всяка фирма има свои превозни средства. Някои взимат превозните средства а, на лизинг и под найем. Затова аз се питам а, дали всички трябва да имат а, свои паркинги. Смятам обаче, че трябва да постигнем компромиси. Искам да се върна на въпроса на каботажа. Получихме компромисни изменения точно преди да влезем в залата. Нямах време да ги прочета внимателно. Що се отнася до отговорността на държавите членки и нелоялната конкуренция. Нелоялната конкуренция беше спомената на няколко пъти Беше казано, че ако за каботажа приемем актове за делегация, ще се премахне социалния дъмпинг. Чуваме, че, от това, което чуваме, става ясно, че според нас, че според всички нас каботажа трябва да бъде обхванат от делегираните разпоредби, т.е. от първия ден – ние ще спазваме правилата на пълна лоялна конкуренция. Не виждам защо трябва да ограничаваме каботажа до два дни, ако толкова държим на лоялната конкуренция. Искаме да има е, справедливо заплащане за работници, за шофьорите, но не, не искаме да унищожаваме конкуренцията, затова, няма, затова не бива да налагаме ограничения от два дни. В противен случай ще изключим онези, които са по-ефективни. Според мен не бива да приемаме това. Накрая, госпожо председател, благодаря на господин Ертук и се надявам, че утре ще успеем да постигнем удовлетворителен компромис. Мисля, че повечето от нас разбират защо е необходимо каботажът да се включва от първия ден на делегираните разпоредби. Може би трябва да има ограничение, но не задължително два дни. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика за резултатната му и ефективна работа и за чудесната организация на заседанията. По-лесните въпроси, като цифровизацията, вече са обсъдени. Имаме обаче някои въпросителни. И онова, от което най-ме е страх е, е определенето на условия и критерии за транспортни услуги, които ще повлияят значително върху цената на тези стоки и услуги. Това въжи особено за въз... отражението върху малките средни предприятия и леките превозни средства. Каботажът е полезен е, и за достъпността и цената на транспортните фирми. Ние трябва да насърчаваме каботажа, вместо да налагаме ограничения. При останалите видове транспорт, е, каботажът не е предмет на толкова силно отрицателно внимание. Не разбирам защо е такъв в международния транспорт. Ние трябва да се борим срещу всички злоупотреби на пазара. Не ми се иска обаче да предприемаме каквото и да било, за да премахваме малките и средни предприятия, за които ще е по-трудно да се трудно да се адаптират. Благодаря. Господин Теличка. Благодаря, госпожо председател. Най-напред искам да изразя своята висока оценка за свършната работа до сега. Разбирам, че има трудности, поради които компромисите ни се предоставят 24 часа преди заседанието. Въпросите, разбира се, са трудни, но основният проблем, който виждам аз, е командироването на работниците. Някои от позициите за командированите работници и някои от предложения за каботажа създават среда, в която ще бъде изключително трудно да се постигне споразумение, което да осигури достойни условия и от пазарна, и от социална гледна точка. През няколко минути, когато господин Кох каза, че е готов на компромиси, но след това каза, това за нашата група, това не подлежи на преговори. Това, това, не, неподобно отношение ще спомогне за постигането на компромис утре. Както вече казах, каботаж е, каботажът е проблематичен въпрос. И е, решението минава през е, разумно регулиране на въпроса за транзита. Бих искал да кое в текста ограничава системния каботаж. Second... Може би на второ четене ще разбера. Второ, до каква степен ще се ограничат празните курсове, ако се приеме каботажа само в приемащата страна. Не всички пазари са едни и същи. Ако имаме превоз от периферията на Европа, от една периферия на Европа към срещуположната й, защо, защо налагаме ограничения? Или трябва да се отнасяме сериозно към всички цели, в това число екологичните и да се адаптираме или си изпадаме в противоречие. Нека да решим въпросите, които създават проблем. Надявам се, че утре ще успеем. Благодаря за свършната работа. Им остават някои нерешени въпроса, но ще успеем да ги приключим. Благодаря, господин Теличка. Сега морят. По каботажа, скъпи колеги, скъпи Измайл. Тук бих искала да подчертая отличната работа на Измайл като докладчик. Ти като докладчик наистина успя да постигнеш напредък по трудна тема, която е позната на всички благодарение на теб и на докладчиците в Сянка успяхме е, така да се организираме, че преди лятото да влезем в пленарна зала. Някои искат да се отърват завинаги от каботажа. Но това не е смисъла на решението на Европейския съд по Дания и нейната каботажна политика – там само се казва, че трябва е, законодателството да се допрецизира, но в никакъв случай да се изпразни от съдържание. Ние сме обсъждали ограниченията на каботажа на нашите заседания, когато обсъждаме компромисите. Преди три седмици имаше и заседание на Комисията по заетост – Премахването на каботажа за 48 часа, последвано от 4 дни, е нещо, което би изпратило много силен сигнал. Но отърваването от каботажа не може да бъде универсалното решение. Знаем, че шофьорите се превръщат в номади по пътищата, ужасяваща е социалната и економическа цена – трябва да проявим смелост на политическо ниво и да имаме сходни позиции. Да се водим от социалното законодателство и при лекотоварните автомобили защото има все повече лекотоварни търговски автомобили, които заместват тежкотоварните автомобили на международния пазар. Нека ви напомня, колеги, трябва да бъдем предпазливи и бдителни. Да се прилагат четирите критерия спрямо всички лекотоварни търговски превозни средства, които извършват международни превози. Мисля, че това би бил много убедителен сигнал, защото няма друг инструмент срещу социалния дъмпинг и на нас ни трябва европейски жандарм, европейска агенция, която да извършва контрол. Иначе законите може да са прекрасни, но виждаме, че те не се прилагат. Не е достатъчно да кажем, нека да вярваме в държавите членки – Ясно е, че те не си вършат работата достатъчно добре. Благодаря, Измайл. Надявам се, че твоите предложения ще се подкрепят, госпожо Килонен. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, на първо място искам да благодаря на Измаел и екипа. Знам, че работата не беше никак лека. Искам да благодаря и на Ян Стилсън, който от някъде ни гледа и всъщност много добре се справи. За мен това е досие по-важно от много други, защото то е наследено – Струва ми се, че успяхме да постигнем много добро сътрудничество и връзка между три трудни теми – каботажа, времето за почивка на водачите и командироването на работниците. Благодаря и на служителите от Комисията по транспорт и туризъм, защото вие много добре работихте с нас. Обикновено забравяме да ви благодарим. И тъй продължаваме работата по компромисните изменения. Много е важно, според мен, да намерим решения при интелигентното споделяне на информация. Също така трябва наистина да задължим държавите членки да сътрудничат и споделят необходимата информация. Например, при проверките, които се правят и на дружествата. Мъчно ми беше да установя че ние в Европа Имаме най-различни семинари за цифровизирането на системата, а на практика това цифровизиране липсва. Предстои още много работа в Европейския съюз, докато стигнем до ефективна платформа за споделяне на информацията. Това всъщност ще улесни изпълнението на действащото законодателство. Надявам се утре да намерим решения, включително и по въпроса за отговорността, който никак не е лесен. Предложих да има платформа на доверието, а не черен списък – Според мен е по-добре да посочим тези, които си вършат работата добре. Да посочим тези, които наистина изпълняват регламента. Така ще променим и конкуренцията, защото ще заложим на повишената репутация в отрасъла. Струва ми се, че за нас най-важният въпрос е компаниите почтенски кутии. Но тук ми се струва, че сме много близо до намиране на решение. Това е наболял въпрос на конкуренцията в целия транспортен отрасъл – не говорим достатъчно по този проблем, но се радвам, че сега най-малкото ще имаме норма. Благодаря ви. И сега господин Кох. Две минути. Благодаря сме за чудесната работа Достъпа до професията, достъпа до пазара също трябва да дава шанса за лоялна конкуренция. Такава конкуренция ще имаме само ако ограничим каботажните превози, поне до тогава, докато няма единен а, вътрешен пазар с хармонизирана, е, хармонизирани рамкови условия. Аз също съм внесла изменение е, за 48 часа, един а, е, а, така наречен cooling off пари период е, е, за водачите и е, изменения, целещи да се борят с нелегалния каботаж, включването на лекотоварните превозни средства на 2,4-2,8 тона. Има фирми, които използват такива. Трето въпроса с седалището. Седалището трябва да получи по-голяма тежест, защото в момента има възможност за съществуването на фирми пощенски коти и нелоялна конкуренция. Е, ще добавя едно изменение по член 5 едно транспортно, всяко транспортно предприятие трябва да извършва е, по-голямата част от услугите е, в рамките на държавата или от държавата, в която е регистрирано, без значение дали с автомобили, които са негова собственост или автомобили под нами. Благодаря ви. Желая успех. Благодаря ви, господин Кох. Обръщам се към господин Лиежуа, позицията на Европейската комисия. Благодаря. Аз изслушах господин Ертук внимателно проекто изменението по изпълнението при компаниите Пощенски кутии. Бих казал, че нещата е, вървят както трябва по лекотоварните превозни средства. Доколкото разбирам, тук има две предложения. Едното е всичките да попадат под правилата за цялата професия. Съгласно предложението на комисията обаче се прилагат само две от четирите условия при лекотоварните търговски превозни средства или ЛТПС. Според нас е по-разумно да се избере втория вариант, който вие споменахте, а именно правилата да се налагат само на оператори, които извършват международен транспорт и ЛТПС над 2,4 тона – Достъп на пазара ние вече сме изразявали мнение след проекто доклада на господин Нилсен. Бяхме много критично настроени към тази идея. Философията на комисията не е за либерализация, но също така не е и за ограничения. Предлагаме ново правило за каботажа, ограничение до пет дни. Това сигурно ви се струва много, но за нас пък тези 48 часа са недостатъчни и биха съставлявали ограничение в сравнение с действащите норми. Не можем да го подкрепим следователно. Не може каботажа да се ограничи до 48 часа. Също така не подкрепяме каботажа да се обвърже с операцията, при която превозното средство тръгва или се връща в мястото на седалището на компанията. Не бива да се налагат такива ограничения. Би трябвало операторът да може да използва каботажа и при международни пътувания, не само при връщане от дома. И накрая нещо, което пак е част от предложението на комисията, но се обсъжда и в съвета – борбата с системния каботаж. Всичко зависи от продължителността на този отрезвителен период. Дали ще е няколко дни или седмици, ако, например, обаче е 10 дни, аз бих казал, че това съставлява още едно ограничение, което няма как да подкрепим. Много благодаря господин Лиежуа да ви напомня, че гласуването е в 16 часа на 4 юни. Сега продължаваме с последния доклад. А, извинете, господин Ертюк, вие искахте думата. Благодаря ви. Съвсем накратко. Поставих, е, поставени бяха някои въпроси. Господин Теличка повдигна въпроса за системното лимитиране. Няма лимитиране за каботажа, има управление. Би било погрешно да се каже, че искаме да въведем системни лимити, системно ограничаване на каботажа. Защото нашата цел е да управляваме и да поставим на здрави основи нелегалния към момента каботаж. Защо а, не съм много съгласен с прилагане на директивата за командироването от първия ден? а, има голямо мнозинство от всички политически а, групи за това, че от първия ден при каботажа трябва да въжи директивата за командироването. Питам се, защо продължаваме да обсъждаме, след като имаме такова голямо мнозинство. Така че очевидно не преговаряме по този въпрос. Искам да помоля всички да помислят върху следното. Ако въведем ограничение до 48 часа, броят на операциите не е ограничен. В рамките на тези 48 часа могат да се извършат толкова операции, колкото е по възможностите на оператора след което може да се продължи с международен транспорт. С други думи, ако точка А се започна с международен а, е, трансфер а, е, и след това а, а, е, и, и се подаде електронната товарителница, в която да се казва, че се избърсва международен а, транспорт от точка А до точка Б. В точка Б се разтоварят стоките. В момента, в който се разтоварят стоките, започва да тече срок от 48 часа за неограничен каботаж. И за мене възниква въпроса, ако фирмата иска да продължи с международен а, е, а, е, транспорт, добре, няма проблем, няма ограничение. А, е, но нали това е проблема, който имаме към днешна дата, че няма никакъв а, контрол а, и се извършва нелегален каботаж. Ням, тоест няма никакъв смисъл да кажем за 7 дни максимум три каботажа. Това въобще не може да се контролира. За това а, не фиксираме броя на а, превозите, а фиксираме период, в който това е необходимо. Комисията казва, че не може да подкрепи това. Ами добре, комисията и без това не подкрепя. Тя казва 5 дни. Ние казваме 2 дни. След което без ограничение е възможно да се извършва международен транспорт, защото ако позволите, за това съществува единния пазар унищожават се усилията ни. Не говорим за командироване, говорим за международен транспорт сам по себе си. Той не е ограничен. Но в момента, в който а, навляза на националния пазар и извършвам там а, каботаж, това трябва да бъде възможно, за да не пътуват а, авто, а, транспортните средства празни, но ограничени пак предпоставяйки, че капотажа е национален транспорт. Докато не съществува един европейски пазар, на който има еднакви стандарти, това е единствения начин да се работи по начин щадяща ресурсите и аз не виждам защо трябва да отстъпя пред комисията която а, а, иска да легализира дивия запад, който в момента цари по европейските а, пътища. Благодаря ви, господин Ертук. И сега преминаваме към последния доклад превозните средства на ети без шофьори. Давам думата на докладчика госпожа Монтейро де Агиар. Заповядайте. Благодаря ви, госпожо председател. Първо бих искала да благодаря на колегите за техния принос. Ние успяхме заедно наистина да представим компромисните предложения, които обсъждаме и днес. Нека опиша своя подход към директивата – аз съм автор на някои от измененията и предложенията, които от гледна точка на НП, а и от моя гледна точка до някъде изглеждаха излишни – Наистина има тестове, които може би в контекста на всички представени изменения изглеждат излишни или повторителни, но ние се водихме от духа на компромис и се опитахме да включим максимален брой изменения в текста. Така че да отговорим на изискванията на всички колеги. Сега няколко думи по самото предложение – в него се говори за все по-голямото отваряне на пазара на превозните средства, наети без шофьори, като се водим от правилата, използвани в държавите членки. Става дума за регистрацията, броя пробеги, Водихме се и от изследването на въздействието, представено от комисията. Всъщност там цифрите са достатъчно красноречиви. Ние говорим за най-съвременните, най-високотехнологичните превозни средства, които и по-малко замърсяват. Същевременно пазарът, който се обсъжда, е един от тези, които се отнасят най-добре и към околната среда. Това, което се търси в случая е възможността предприятията да използват нети превозни средства за превоз на стоки, така както биха използвали превозни средства, регистрирани в друга държава членка, без да има каквато и да било дискриминация. Може би трябва да ви напомня, че държавите членки имат възможност да ограничат наемането на превозни средства за превоз на стоки, когато има регистриране на седалището в друга държава членка. Имаме ограничението от 3 месеца във всяка последователна година. Тези предприятия, които разполагат с едно до 4 превозни средства, могат и да ги отдават под найем. За да се превърне това предложение в реалност, Регистрацията на наеманите превозни средства трябва да се извършва по електронен път, както това се обяснява в директивата и компетентните органи са тези, които съгласно подадената информация трябва да знаят къде се намира превозното средство и това и трябва да бъде съобщено. Целта е административно сътрудничество чрез електронната информационна система на вътрешния пазар, така както това се предлага и в другите елементи на пакета за мобилност. И един последен коментар – задачата на този доклад. Ние бихме искали да съставим документ, в който да се отговори на това, което търсим и в Европейския парламент и изобщо. Понякога ни упрекват, че ние непрекъснато изработваме някакви нови норми, без да имаме представа за това какви са условията, при които работят дружествата, че сме отделени от действителността. Има наистина много маки и средни предприятия в тази област. Именно за това трябва да се намерят начините за пропорционално изпълнение. Това е всичко по постигнатите компромиси. Благодаря ви, госпожо, и сега докладчиците в сянка. Първо госпожа Андерсон. Well, um... Благодаря. Оценявам усилията на докладчика. за съжаление имаме някои проблеми, тъй като има няколко процедурни проблема, а също проблеми по същество. Позицията на групата на социалистите и демократите не е отчетена в компромисите. От гледна точка на процедурата, на последното заседание, докладчите в Сянка, беше насрочно в последния момент и мнозина не можаха да присъстват. Мисля, че се прибързва а, като се смята, че това не е особено важен въпрос, а той е много важен и се опитваме да постигнем добри резултати от гледна точка а, на добра организация на пазара. За съжаление, това е, е отрицателният ми коментар. Заедно с това, мисля, че сме постигнали известен прогрес по ограниченията. Трябва ли държавите членки по легитимни причини да наложат ограничения върху използването на наети превозни средства? Много групи казват, че трябва да има максимални, максимални срокове, в които да се използват тези превозни средства. Докладчика казва минимален брой тук тя е в против, влиза в противоречие с, с съвета. Направени бяха много предложения и за съжаление никой от тях не постига баланс. Второ, и това е много важен въпрос за нас, обсъждахме, обсъдихме преди малко въпроса за каботаж. Много е важно това, че този законодателен акт е важен. Нарушенията а, са свързани и с каботажа и тук има едно изменение. Ние трябва да подкрепим това изменение като част от едно от ключовите, като един от ключовите компромиси за а, каботажа. Както спомена докладчика, въпреки че въпросът не е предимно екологичен, по договорите всички европейски институции са длъжни да полагат максимални усилия да отразяват екологичните съображения във всички дейности. Има в, в, в контекста на това законодателство не се допускаше използването на стари превозни средства повечето от новите превозни средства, независимо от това дали са лекотоварни или тежкотоварни, вече спазват а, като минимум стандарта Евро 5. Предложихме много решения, в това число компромисно предложение, според което стандартите Евро 5 или 6 да се спазват, а това означава превозни средства от преди 2009 година. Приемам казаното за малките фирми, но пазара за превозни средства под найем е съсредоточен в няколко големи предприятия и те държат на екологичните съображения. Комисията твърди, че автомобилният парк без съмнение ще бъде по-чист, но в законодателството няма разпоредба, която да задължава извършването на проверки и изпитания. Освен това, не... в това законодателство има конкретни въпроси и това свързани с информацията и обучението за шофьорите във връзка с общите изисквания за взимане под найем. Информация за превозното средство, конкретните ограничения. Ние внесахме редица предложения, в това число е, изменение, в това число и директива и анекс към нея. Също така предложихме клауза за обучение също така предложихме друг компромис, според който ако обучението е твърде голяма тежест с държавите членки, то поне е информация, никой от тези предложения не се прие, независимо от огромните ни усилия и процедурните въпроси, които споменах. Е, те не са грешка нито на секретарията, нито на докладчика. В момента ние не можем да подкрепим компромисите. Готови сме да продължим да разговаряме. Разбирам, че има огромно желание е, доклада да се гласува следващата седмица, е, но трябва да помислим внимателно как да продължим от тук нататък. Благодаря, госпожо Андерсън. Господин Демес Макар. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, аз също първо искам да благодаря на докладчика за ангажираната работа, за нейната откритост, за това, че ни изслушва. Е, само по този начин е, можаха да бъдат е, изработени настоящите компромиси. Ние сме доволни от тях. За нашата политическа група е важно досието да бъде балансирано от една страна да имам е, свободен пазар за найемане на автомобили и от друга страна е, страните членки да могат да провеждат свободна економическа и данъчна политика. Компромисите е, предоставят баланса, към който се стремим, за това сме доволни. Трябва да се отвори ряд националните лизингови пазари, трябва да се отвори европейския лизингов пазар. За нашата политическа група е много важно да има сътрудничество между страните членки. Нашите предложения за изменение бяха включени в текста с малки семантични изменения – бихме е, подкрепили така изработените компромиси. Благодаря още веднъж за сътрудничеството. Uh, uh, uh, Благодаря на докладчика за прагматичния подход и за готовността да постигне балансиран подход по предложението за превозни средства под найем. Аз мисля, че ние трябва да премахнем ненужните ограничения, които пречат на транспортните фирми да работят ефективно в целия Европейски съюз. Това предлага и Европейската комисия. Трябва да има минимално ниво на либерализация за използване на нети предвозни средства, докладчикът е, подчерта, че не бива да има ограничения за е, превозни средства над 6 тона за превози за собствени, собствена сметка. По време на преговорите и се радвам, че с помеща на Европейската комисия успяхме да премахнем възможността за налагане на подобни ограничения. Държавите членки трябва да допуснат използването на подобни превозни средства за поне 4 месеца. Позицията на съвета е различна, но ние държим на 4 месеца. Ограниченията трябва да бъдат пропорционални и в компромисите искаме да се каже, че държавите членки трябва да могат да ограничат използването, като налагат 25% от общия парк. И когато паркът състои от повече, от по-малко от 4 превозни средства, трябва да се допусне поне едно превозно средство под найем различни, политическите групи имат различни позиции, което е жалко. Това е досие, което не би трябвало да предизвиква политически спорове, но е, всички групи е, представят свои изисквания и един чисто, едно чисто техническо досие се превръща в политически въпрос. Още един път надявам се да призува всички политически групи за гъвкавост, да постигнем компромис, да постигнем мнозинство и да започнем тристранна среща. Благодаря, госпожа Вю. И аз държа да подчертая качеството на свършената работа. Аз ще се спра само на един въпрос. В е, обяснението на мотивите се подчертава, че е, се подчертава за необходимостта от подпомагането на, държав... на, на подпомагане на предприятията, да не се допуска е, измами, както социални, така и фискални. Из... Компромисните изменения, предложени до тук, не са в този смисъл и са недостатъчни. Аз лично смятам, че трябва да има ограничения и за сроковете, и за обемите. Един, един месец, два пъти в годината, не повече от 27% от парка. И след като изслушах дебата, смятам, че трябва да разговаряме, да проведем допълнителни разговори. При всички случаи аз съм готова да продължим разговорите. Няма други искания за изказване. Думата има Европейската комисия господин Лежуа. Благодаря. Комисията може да подкрепи проекта за доклад на докладчика и за разлика от казаното от докладчите в Сянка, разговорите в съвета са в, същата, е, в същия дух. Е, няма да навлизам е, в детайли. Казах, че вече можем да подкрепим работата на докладчика. Ще спомена член 2 на предложението. Искам. Там е представен много ясен принцип когато се наеме превозно средство, то трябва да може да се използва в целия Европейски съюз. Има един въпрос – по който бихме искали да настъпи промяна в проекта за доклад. Това са дейности за собствена сметка. Не виждам обективна причина да се ограничат тези дейности от гледна точка на достъп до наети превозни средства. Има само три държави членки, в които има рестриктивно законодателство. С изключение на това, което казах, ние подкрепяме проекта за доклад. За съжаление, не съм съгласен с позицията на един от докладчите в Сянка. Не виждам обективна причина да изискваме от шофьорите допълнително обучение за използване на превозни средства под найем. Ако, след като имаш шофьорска книжка, трябва да можеш да управляваш подобни средства. Не виждам и нужда от изискването which was made by the Commission, in fact these vehicles are newer than the vehicles which are also in fact за, за превозни средства, които са всъщност екологични. Спомена се връзката между тези превозни средства и каботажа, но не смятам, че трябва да подозираме операторът, който взима подобни превозни средства под найем, че иска да извършва незаконен каботаж. И така, искам да изразя подкрепата на комисията за проекто за доклад, като разбира се не сме съгласни с идеята за по-строго отношение към дейностите за собствена сметка. Заповядайте. Благодаря много, господин председател. Искам да благодаря на колегите, които изразиха мнение от името на различните политически групи. Трябва обаче да кажа, че много съжалявам, че докладчика, един от докладчиците в Сянка е, каза, че искам много бързо да минем през е, темата. Наистина много малко време имахме. Ключов дебат беше причината за отлагане на нашето заседание. Успяхме да се срещнем в 20 часа вечерта. Почти всички присъстваха и имахме достатъчно време да дебатираме по доклада. Докладът е технически, въпреки че е, във връзка с темата има много екстремни политически позиции приех а, а, голямата част от измененията, внесени от социалистите и демократите, ще засиля екологичния аспект, а именно, че всеки автомобил, регистриран в Европейския съюз, трябва да отговаря на екологични изисквания. защото нашата цел е да, да приемем по-строго законодателство. Що се отнася до информацията, важно е обучението на водачите, но има автомобили, които се наемат без водачи. И следователно е необходимо хората, които ще управляват тези автомобили, да са в състояние да го правят. След това изменение 79 за добрата репутация, добре, то може да бъде гласувано отделно. Съществува тук възможност за а, разделно гласуване. И в заключение, шесте тона не се съдържаха а, в предложенията. Апелирам към всички Ако не успеем да се споразумеем по този въпрос, ще застрашим всичко постигнато до тук. Е, колегите казаха, че могат да внесат някое друго изменение, подобрение, но не бива да блокираме онова, което до този момент разумно обсъждахме в продължение на най-различни заседания. Благодаря ви. И тъй с това приключваме нашите разисквания, като гласуването е предвидено за 24 май от 9 часа на следващото заседание на комисията. Тогава си даваме среща и ще можем да гласуваме и по тази тема. Желая ви приятен край на деня. Довиждане!